Guten Morgen. Wir nehmen unsere Beratung wieder auf. Good morning, dear colleagues. Let's go to vote. Председателката, добро утро, колеги. Нека пристъпим към гласуване. 9 часа е и нямаме време. Оценка на начина по който бюджетът на Съюза се използва за реформа на публичния сектор. Докладчик е господин Хейс който не иска да вземе думата. Vote, И когато гласуваме, винаги превключвам на английски, тъй като така може да гласуваме много по-бързо. Всички наясно ли са по какво гласуваме? Гласуваме по становището на господин Хейс. Извинете, става дума за доклад. Изменение едно за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 отпада. 4 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против. Може ли да проверим втората част на изменение 4? And the vote, the check is, we have 11 cards. 11 карти са в устройствата.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 Изменение 6. За. Извинете. 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. Може ли да проверим и по това? Изменение 8. Yeah. We never Yeah. The check is over.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 тъй като сега сте като движещи се мишени. Um, Край на гласуването. Приема се. 15 и 16 са идентични за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 2 за, против, въздържали се, приема се 20. Компромисно 2. Електронна проверка.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 Yes, да, отхвърля се. 23. За, против, въздържали се, приема се. 24. За, против, въздържали се, приема се. Добре, ще проверим по 24. Yeah. We check 24. The check is... Електронна проверка по 24. Край на гласуването. Приема се 25 за. Против. Въздържали се. Приема се 26 за. 25. Нека проверим по 25. Let's check 25. Електронна проверка по 25. Check is over. Край на гласуването. Приема се. 26 за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 не се гласува. Реджи 2 за, против, въздържали се, приема се. Реджи 3 за, против, въздържали се, приема се. Реджи 4 за, против, въздържали се, приема се. Реджи 5 за, против, въздържали се, приема се. Реджи 6 за,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 Гласуваме по целия текст на доклада, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с единодушие. Поздравления за докладчик. Put to the vote the customs control equipment Създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол. Докладчик по становище е господин Али. Иска ли да вземе той думата? Не. Тогава започваме с гласуването. Започваме с 11. Програмата на съвета. Две становища са. Част от е,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 Устно изменение едно, няма възражение за. Вие сте против ли? Коментари извън микрофона. Устно изменение, няма изменение за, против, приема се. 6 пада. 47 за. Против въздържали се. Приема се 4,8 за. Против въздържали се. Приема се 4,9 за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 5-4 за, против, въздържали се, приема се. 5-5 за, против, въздържали се, приема се. 5-6 за, против, въздържали се, прието. 5-7 за, против, въздържали се, прието. 5-8 за, против, въздържали се, прието. 5-9 за, против, въздържали се, прието. 60 за, против, въздържали се, прието. 11 за, против, против, въздържали се, прието. 12 за, против, въздържали се, прието. 61 за, против, въздържали се, прието. 63 за, против, въздържали се, прието. 64 за, против, въздържали се, прието. 65 за, против, въздържали се, прието. 65 за, против, въздържали се, прието. 13 за, против, против въздържали се прието, 14 за, против въздържали се прието, 15 за, против въздържали се прието, 16 за, против въздържали се. Нека да проверим електронно. Check is closed and it is rejected. Отхвърля се. Your vote was not counted. <laughs> okay, then it's 10 to... Yeah, okay, it is adopted. Приема се. 17 hmm? за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно 17. Извинявай да не ви видях. 18 за, против, въздържали се. Приема се. 19 за, против, въздържали се. Приема се. 20 за, против, въздържали се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 против, въздържали се. Приема се 2 се оттегля. Сега гласуваме по цялото становище. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Един глас за, казва председателката. Продължаваме с 12-та точка от дневния ред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 Да, от време на време става така. 29 за, против въздържали се, приема се 30 за, против въздържали се. Нека да проверим 300 изменения. Прекратете гласуването. Господин Тарант, как гласувате? Вие сте против? Отхвърля се. 31 за, против, въздържали се. Как гласувате вие? За. Значи приема се. Нека да проверим. 31 изменение. Моля, гласувайте. Приема се. 32 за, против, въздържали се, приема се. Нека да проверим. Струва ми се, че се отхвърля но нека да проверим. Да, отхвърля се. Сега цялото становище по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласувате. Гласуването 18 е, за, 1 против. Поздравление за докладчика. Последното гласуване е по становището за Агри с докладчик е, Здеховски. Желаете ли да кажете нещо? Не. Започваме с кратък списък. Шесто изменение за, против, въздържали се, приема се. Седем за, против, въздържали се, приема се. Едно за, против, въздържали се, приема се. Две за, против, въздържали се, приема се. Три в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Четири за, против, въздържали се. Нека да проверим изменение четвърто. Приема се 5 за, против, въздържали се, приема се. Сега цялото становище поименно. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. 17 гласа за, 1 против, 1 въздържал се. Поздравление за докладчика. С това приключихме е, гласуването. Ако не искате да изслушате комисаря, моля да напуснете залата тихо. Продължаваме по дневния ред. Добре дошъл на комисар Моедаш. Радваме се, че сте тук. Благодарим ви. Преминаваме към точка 14 от дневния ред освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската комисия бюджет за научни изследвания. От името на Европейската сметна палата господин Бренинг Майер ще ни представи съответната глава от доклада на палатата и ако запазите тишина, можем и да продължим. Господин Бренинг Майер, имате думата. Благодарим ви, че сте тук. Thank you very much, uh, Mrs. Благодаря, госпожо Греслем, госпожо председател. Аз съм Алекс Бренинг Майер, член съм на Европейската сметна палата ще ви представя резултатите от одита ни по глава 5 Конкурентоспособност за растеж и работни места за 2017 година. Подготвили сме и представяне в електронен вариант. Ще ви представим в него обобщено основните си констатации. Първата е, че общите разходи по тази глава са 21,4 милиарда евро. До голяма степен те са заделени за научни изследвания. На тях се падат 53%, както и за други области, като транспорт, образование, космически изследвания и други дейности. На тях се падат по-малки дялове. Какво Констатирахме при одита си, 53% са заделени за научни изследвания. Разгледахме 130 130 транзакции, 91 от областта на научните изследвания и останалите по други програми. По тази политика има различни бенефициенти като например от университети, научно-изследователски организации, публични органи, дружества от частния сектор, малки и средни предприятия и и това е важно, действащи лица от Съюза и от извън Европейския съюз. Отитирахме 18 държави членки и 5 държави извън Европейския съюз. Какъв е процентът на грешки по глава установяваме спад в процента на грешки. Процентът на грешки за 2017 година е 4,2%, а разликите спрямо предходните години статистически не са от значение. Броят извадки, който разгледахме тази година, бе 130. В контекста на настоящия одит е важно да се разгледа по-общия контекст на констатациите ни. Как можем накратко да ги обобщим? Схемите за възстановяване за научни изследвания са по-податливи на грешки. Констатираме също така и постепенното преустановяване на дейността по седма рамкова програма. В следствие от това се одитират повече транзакции по Хоризонт 2020, въпреки че броят на транзакциите по Хоризонт 2020 продължава да е нисък. 38 срещу 53 транзакции по седма рамкова програма. Продължаваме да работим по минали години. Надявам се, че идната година, когато колегата ми Майкъл Кослов ще се занимава с тази област на политика, ще разглеждаме повече транзакции по Хоризонт 2020. Тогава ще е и по-ясно какви са резултатите от упростяването на Хоризонт 2020. Важно е да се разгледат причините за сравнително високият процент на грешки. Той е малко разочароващ, тъй като винаги сме мислили, че процентът на грешки силно ще намалее. Какво констатираме? Има 8 основни грешки, на които се пада 2,5% от процента на грешки. Всички те са свързани с научните изследвания. Пет са установени по седма рамкова програма и 3 по Хоризонт 2020. 6 се свеждат до невярното изчисляване на разходите за труд. Опитът ми от изминалите години показва, че изчисляването на разходите за труд е сложен процес, който е податлив на грешки. Има и още нещо важно. Пет бенефициенти от публичния сектор – са в групата на субекти силно податливи на грешки. Три са бенефициентите от частния сектор. Две малки и средни предприятия и една организация с нестопанска цел. Освен това, установихме и значителен дял бенефициенти от извън Европейския съюз, изложени на висок риск по отношение на изразходването. Става дума за бенефициенти от Швейцария, Норвегия, Танзания и САЩ. По две грешки сезирахме Олаф. Надяваме се, че той ще направи разследване по тези случаи. В заключение, можем да кажем, че изчисляването на разходите за труд е основният източник на грешки. Според мен, схемите тук трябва да се подобрят. Нека сега накратко ви изложа препоръките ни. Първата ни препоръка е да се изяснят правилата за разходите за труд, както и методите за изчисляването им, Следва също така да се допълни и списъкът с проблеми в отделните страни. Така ще се знае какви са проблемите в отделните страни и как да бъдат решени. Втора препоръка – повишаване на осведомеността сред бенефициентите за правилата за допустимост, най-вече чрез ясно разграничаване между договорите за подизпълнение и договорите за изпълнение. Третата ни препоръка се отнася до Европейската изпълнителна агенция за аудиовизуални медии, култура и образование. Тя е по-специфична. Както виждате, няма да е трудно да се намали процентът на грешки в тази област на политика. Европейската сметна палата вече на два пъти е излизала с препоръки към парламента, комисията и съвета за упростяване По време на законодателния процес излязохме с информационен документ за упростяването. Той датира от 26 март тази година. Наскоро публикувахме и аудиторски доклад за мерките за упростяване. Този доклад е от ноември 2018. Тези два текста бяха изготвени в тясно взаимодействие с комисията – за да разполагаме и с цялата относима към опростяването информация. Да се надяваме, че докладът ни ще допринесе за това в бъдеще процентът на грешки значително да намалее. Само ще ви покажа приложенията. Няма да се спирам върху тях, тъй като ги обобщих. Но мисля, че тези примери са много красноречиви ако се запознаете с тях, ще установите и какви са проблемите. Много се радвам, госпожо председател, че можах да ви представя резултатите от одита ни. С удоволствие ще отговоря и на въпросите ви и благодаря. Благодаря, казва председателката. Благодаря ви за яснотата на изложението ви. Сега ще дам думата на комисар Моедаш. Добре дошъл, разбира се, и на генералния директор господин Паке. Имате думата, господин комисар. Thank you very much, uh, Dr. Gressler. Um, uh, Благодаря, госпожо Кресле, госпожа Яла Сендер, уважаеми членове на комисията и господин Бренинг Майер. Uh, мисля, че е, сега е последния път, в който господин Бренинг Майер ще отговаря за доклад за научни изследвания и иновации. Затова искам да му благодаря за извършената работа в последните години, за специализираните доклади, семинарите, е, документите за насоки. Вие действително ни помогнахте, дадохте много насоки и полезни съвети и ви желая много успехи в бъдещата ви работа. Сега обсъждаме доклада на Сметната палата и аз съм убеден, колко важна е дейността по научните изследвания и иновации в Европа. Там има и своите предизвикателства и е необходимо да има едно солидно управление на европейските средства. Исках да започна така не с прекалено официални изявления, за да покажем колко успехи всъщност има в подкрепа на важността на нашата работа. Ние подкрепихме една от един от носителите на Нобелова награда. Той е получил средства от Европейския съюз в изследванията си за употреба на лазери. Примерно за коригиране на зрението на хора късогледи като мен или хора с перде на очите. Получил е Нобелова награда за неговите изследвания и е фантастично, че реално това е благодарение на използваните европейски средства. Освен това, неговите изследвания ще се използват и в областта на наноматериали, астрофизика, ядрен разпад и така нататък. Така че ние трябва да даваме тези примери. Също се срещах с Седрик Блантан, ако правилно чуваме името, изследовател по въпросите на рака в Белгия, който е постигнал изключителни резултати. Той е открил, че има два типа клетки, които спомагат растежа на рака и метастазите тези два типа клетки се оказва, че не са чак толкова различни, колкото е, се е считало, т.е. едните могат да се трансформират в другите. И ако се прекрати механизма на трансформация, може да се предотврати съответните клетки да преминават в метастази. А, обикновено се знаеше, че когато човек има метастази, те само се увеличават на брой. Ето сега има възможност да се въздейства и то благодарение на европейски средства. Също Питър Сибърк от института Макс Планк. Там е разработена вакцина а, в помощ на заболели от пневмония. пневмония поради заразяване с трептококи. Хиляди загиват от подобни заболявания и до този момент такава вакцина не беше открита. Това направи с европейски средства Института Макс Планк. Тук става дума и за научни изследвания, и за иновации, защото там са работили хора, които не са единствено чисто, чисти учени. Е, наградата за жена новаторка бе получена от Карендова тази година. Тя е разработила един е, робот, който да помага на хората, които не могат да напускат е, дума си. Това е в помощ на възрастни или на млади, на деца, които не могат да излизат навън заради болестта си. Те не могат да общуват, не могат да следват образование, да имат физическа активност и е, благодарение на проекта е, тези хора сега могат да имат, да не са в изолация, да има някой, който да им помага, включително в най-различни дейности образование. 650 са децата, които са подпомогнати. Кристина Иванова от България е разработила таблет за слепи хора. Също получи много добра награда. Ние би трябвало да оповестяваме всички тези постижения, защото те са важни за нашето бъдеще. Преди няколко години седмици започ... Е, оповестихме стратегията за биоекономика и аз е, бях сложил един зелен шал, който е, имаше вид да е най-обикновен зелен шал, но всъщност той е направен от е, малки парченца дървесина, преработена в плат. В Европа ние сме водещи в подобни е, иновации и трябва да останем такива. Така че преди е, да започнем с цифрите, бих искал да ви предоставя именно такива примери. Ако обърнем поглед назад, Всъщност трябва да си даваме сметка, че с предложенията на комисията в това отношение ние гледаме напред. Е, едно такова предложение сега е, именно обсъждаме за увеличаване на инвестициите, за изграждане на европейска политика, за иновации, да образоваме е, хората за бъдещето, да приемаме е, подход, който да се ориентира към решаване на глобалните предизвикателства. Трябва да се постигне максимално въздействие от европейските средства. По предложението Хоризонт 2020 си дадохме сметка колко е добре да съчетаваме е, подобни предложения много сме благодарни и на Сметната палата и на господин Бренинг Майер с техните предложения, включително и за опростяването на Хоризонт 2020. Техният документ бе много полезен за нас. Доклада също ни се поднася в много добър момент, за да можем да подготвим една стратегия за бъдеще. В доклада се казва, че мнозинството от мерките за упростяване, взети от комисията, ораторът се извинява, в доклада в заключение се казва, е, ще цитирам и се извинявам на преводачите, голяма част от мерките за опростяване са били ефективни за намаляване на административното бреме на бенефициентите по Хоризонт 2020. Макар, че не всички действия са постигнали търсения резултат, все още има много възможности. Именно много правилно заключение, защото ние търсим да постигнем едно ниво на упростяване и според Сметната палата 81% от бенефициентите считат, че тази програма е по-проста от рамкова програма 7. Необходимо е да се продължи нататък, да отчетеме заключенията на Сметната палата и новите законодателни предложения. Във всички случаи ще го направим в програмата за изпълнение. Да се сложи акцент на изпълнението и на въздействието не означава, че няма да отбръщаме внимание на проблемите при изпълнение, с което стигам и до процента на грешката. Като цяло, както се каза тук, този процент е 4,2, горе-долу същата цифра, каквато и миналата година. Но е по-нисък, аз си спомням, когато дойдох тук 2014, той е спаднал от 5,6% 2014. И се надявам, че тази тенденция ще продължи. Тук става дума за грешки предимно от рамкова програма 7, 38 са транзакциите от Хоризонт 2020. И нашите собствени одити на Хоризонт 2020 ни дават възможност да оценим процента на грешката. Дадохме го в доклада за, годишния доклад за дейността. И е, представителната грешка за Хоризонт 2020 се счита, че е около 2,8% в сравнение с 5%. И за това искам да прочертая така тези е, първоначални е, оценки за разходите по Хоризонт 2020. Има всички признаци, че въведеното опростяване има своето въздействие и грешката, остатъчната грешка, като се има предвид възстановяването на средствата, стига до около 2,24% за Хоризонт 2020, 3% за рамкова програма 7. Много е, е важно, защото е, така обхвата 4 до 5 е, като реалистичен, предложен от комисията, е всъщност резултатите са по-низки. Ако мога да коментирам сега доклада на Сметната палата по упростяването. Казва се, че и годишния и специалния доклад по упростяване там се констатира, че е, има по-прости правила спрямо рамкова програма 7 в Хоризонт 2020, но все още има много грешки и е, правилата за разходите за труд са трудни за разбиране. Наясно сме, че трябва да се справим по-добре когато започваме вече и с изпълнението, изпълнението на Хоризонт 2020. Там са включени всички правила и системи за управление с цел да се премине към електронни системи. Това е едно. Второ, да се установи един прост модел за финансиране с един с единни ставки за заплащане и възвръщане на средства. Опитваме се да постигнем максималното. Във втората тур на опростяване е, бяха създадени схеми за възнаграждения спрямо извършена действие. Започнахме с е, е, пилотни проекти за еднократни твърдо определени заплащания – създадохме и Европейския съвет за иновации. Това е първия пилотен проект. Тоест, е, вървим е, в една тенденция, която е положителна. Как да се избегват е, грешките? Сметната палата смята, че това е можело да се случи. Това се дължи на грешките в сертификатите за одит. Продължаваме с опитите си за подобряване на комуникацията, информацията и препоръките за одит. Е, спазваме в такъв смисъл препоръките на Сметната палата. Трябва да е ясно, че финансовите грешки не са проблем на е, бюджета и на проектите. Много от тях са много успешни, но има грешки. Искам да благодаря на всички и благодаря за вниманието. Благодаря, господин комисар. Докладчик е госпожа Яла Сендер. Имате думата. Eh, благодаря, госпожа председател. Разбира се, искам да благодаря на господин Бренингмайер и за, на комисаря Моедаш за техните изказвания. Действително, това е последното освобождаване от отговорност за господин Муедаш и за члена на Сметната палата, както и за мен самата. Струва ми се обаче, че не сме в много добро положение. Има структура за дейността на комисаря. Говорили сме с комисаря Оттенгер Става дума за това, че на конгреса на вашата политическа партия бяха направени презентации, които посочваха, че има силна ангажираност, но в институционално отношение понякога нещата се оказват не много ефикасни. За нас също е важно комисарите да бъдат изцяло независими и да няма никаква политическа намеса в тяхната работа. Това е от особена важност. Не е подходящ момента да си задаваме сега въпроси дали комисарите са напълно безпристрастни сега в края почти на, на мандата ни. Вие говорите за процента на намаляването на грешките в рамкова програма 7 и Хоризонт 2020. Вие говорихте за различни проекти, за Нобелови награди, за други признания в научната област. 2% натрупани е, грешки са подобрения в сравнение с предходните години, но въпреки това остава доста висок този процент. Е, има е, стотици милиони, за които става дума. Зная, че Олаф разглежда някои от тези пропуски. Аз се надявам, че тези инвестиции ще доведат до повече Нобелови награди, но ние трябва да финансираме надлежно бюджета на Съюза и освен това да търсим рентабилност в инвестициите, които правим от него. Има действително спад в процента на грешки, но ако разгледаме нещата по отделни години, виждаме, че има леко увеличение. Става дума за стотици хиляди евро предвид на големия бюджет и не можем да допуснем повече грешки от това, което е възможно да разрешим като проблем. Комисарят ни приведе някои примери случаи, в които Сметната палата се е обръщала към ОЛАФ за допълнителни разследвания – Важно е да имаме предвид, че много тези въпроси са от особена важност и имаме сериозни проблеми в финансирането на бюджета. Напълно справедливо е Олаф да извърши допълнителни разследвания. Има случаи на бавно привеждане на средствата и други. Сметната палата подчерта, че има сериозни проблеми с рамкова програма 7, които са отстранени, постигнат е значителен напредък. Когато говорим за Хоризонт 2020, ние трябва да сме убедени, че системата е сигурна, и стабилна. Относно разходите за персонал, тук за какво става дума? За заплати, а не харчане на пари за едно или друго нещо, например за вакансии и прочее. Може би трябва да има по-добра разбивка. Трябва да имаме също часовите ставки на заплащане, за да видим дали има съотношение между заплащането и производителността. Сметната палата също е разгледала различни операции и е установила случаи, които искат допълнително разследване. Някои от партньорите са бенефициери извън Съюза и те са в основата на някои от констатираните грешки, но вие говорихте също и за различните бенефициенти и партньори, с които работим сега преди изборите. Затова е толкова важно да можем да кажем по време на кампанията, че се финансират нови лауреати по, F, по рамкова програма 7 и Хоризонт 2020, но това не е достатъчно. Ние сме на последната права и трябва да видим какво може да се направи, да се оптимизират резултатите в тази сфера, защото през 2020 трябва да са по-добри. Те трябва да са по-добри по хоризонт 2020. Какво смятате, че може да се направи за подобряване на ситуацията? Има ли възможност за повече упростяване? Аз ви благодаря за отговорите, които ми дадохте. Ние сме разговаряли по тези въпроси, говорихме за цифрите, за структурата и съм ви признателна за дадените отговори. И 25% прек, преки вноски, които предлагате в Хоризонт 2020, което ще подобри управлението на бюджета. Искам да ви запитам, кои са 10 най-скъпоструващи проекти, които са финансирани по Хоризонт 2020. Оставам с впечатлението, че някои от тях са финансирани на 100%, но дали това действително е така или пък има закръгляне на числата. Нагоре или надолу. Вярно ли е, че се финансират на 100% някои от проектите? Защото обикновено при европейските проекти има таван за съфинансиране. При общите програми също има прак или таван на съфинансиране. Бихте ли обяснили дали тези скъпоструващи проекти са финансирани на 100% от Европейския съюз? Нещо, по което вие вече сте говорили многократно. Аз непрекъснато се опитвам да получа разбивка е, по отделни държави за разходите за научни изследвания. Вие ни дадохте една обща картина за това, кои са най-големите бенефициенти, както и общ разчет за максималните суми и за бюджета като цяло за програмите в областта на научните изследвания и иновациите. Искам да попитам дали това е на лице и в други страни. В Европейския съюз за нас е важно да има справедливо териториално разпределение на средствата за научни изследвания и иновации. Това трябва да се направи по кохезионната програма. Поели сме ангажимент, иначе само ще се финансират най-добрите и те ще стават все по-добри и няма да има справедливо разпределение в целия Европейски съюз. И това ще се отрази. Знаем, че кризата се отрази сериозно на всички, но в по-малка степен на страните, които са по-заможни. Не знае господин комисар дали може да се направи по-голям принос. Знаем, че Imperial College, Кембридж, Оксфорд винаги имат високи постижения, но Барселона също е пример за отлични постижения има стотици милиони евро годишно финансиране обаче, които не са справедливо разпределени в целия Европейски съюз, за да могат всички региони и територии да постигат високи резултати. Искам да запитам какво ще се направи, за да се премахнат тези разлики и това неравенство. Надявам се, че в контекста на следващата многогодишна финансова рамка ще има сериозна промяна в структурата, но искам да съм сигурна, че ще можем да постигаме отлични резултати навсякъде, а не само в най-развитите страни. Председателката, благодаря ви. Наистина сме благодарни за програмата за върхови постижения, програмата за научни изследвания, програма за финансиране на върхови постижения, а не програма по кохезионната политика. Коментари извън микрофон. Но има проблем. Проблемът е, че се предоставят средства на тези, които така или иначе вече ги имат. Thank you very much. Uh, uh благодаря ви много, госпожа Сендер. Мисля, че за първ път от последните 4 години, това е последната година за мен като комисар, ме обвиняват, че имам някаква пристрастност през тези 4 години. А, аз съм бил канен в групата на социалистите и демократите, в АЛДЕ, навсякъде и никой никъде не ме е обвинявал за пристрастност. Така че позволете ми да изразя малко недоумение от вашия коментар. Аз съм присъствал на конференции, които вие сте организирали, които са организирани от други партии. Всеки комисар а, посещава своите партийни конференции и това ни трябва да е нещо, което да критикуваме. Четири години обаче аз съм работил с всички, с всеки член на Европейския парламент, така че ние не правим никаква разлика. Аз с удоволствие бих отишъл в Лисабон на, на партийната конференция на социалистите или на други партии, така че малко ме изненадахте с вашия коментар. И второ, също съм изненадан, че твърдите, че имаме 100% финансиране. Мисля, че това е част от закона. Ние плащаме преките разходи пряко и 25% косвени разходи. Това е част от правилата по програмата, т.е. няма нищо по-различно от това. Вие запитахте също разпределението на средствата от държавите членки. Тази информация беше предоставена в отговор на писмения ви въпрос, така че сме отговорили. Ние ще продължим да упростяваме, ще продължим да работим по всяка от темите, която повдигнахте. Ние сме паднали от 5,6 на 4,2%, т.е. имаме значително подобрение. Т.е. по упростяването не може да се твърди, че не е направено нищо. През тези 4 години имахме и успех успехи. Аз разбирам вашите въпроси, но не гледам на всичко негативно. Има и някои подобрения. А, вие свършихте <laughs> вече. Комисаря, да, госпожо комисар. Аз съм тук вече 4 години, обяснявайки всяка стъпка, която предприемаме. Ние започнахме с програма, която не беше никак проста, която беше силно бюрократизирана. Сега всяко от държавите членки признава, че програмата е много по-опростена, отколкото програмите на национално равнище. Освен това, хората осъзнават колко добра е програмата за научни изследвания в сравнение с други програми. Госпожо Ела Сендер, аз идвам тук, за да говоря за успеха, защото от това имаме нужда в Европа. Ние трябва да говорим за успеха в Европа. Има толкова много хора, които само критикуват Европа, говорят лошо за нея. Ние не бива да го правим. И моята работа като комисар е да говоря за тези случаи, които са успешни. Вие знаете, че сме наясно, че има неща, които трябва да се подобрят и го правим. За мен е много трудно. Мога, разбира се, да бъде по-политически ориентиран в отговора си, но аз съм тук не като политик, а за да ви кажа, вижте, днес ситуацията по-добра ли е, отколкото когато аз поех поста? Да. Когато дойдох а, преди 4 години имахме процент на грешки 5,6, сега е 4,2. Науката по-добра ли е сега? Да. Така че съм малко задачен от вашите коментари. Е, е, Господин Салафранк, благодаря. Благодаря на представителя на Сметната палата, както и на комисар Моедаш. Благодаря им, че приеха поканата ни и направиха изложение. Няколко коментара и от мен. Според мен, господин комисарят има право да участва в конгресите на политически партии. Работил съм и при други комисари, като комисар Хан, комисар Холган и други. Те всички са участвали в конгреси на своите политически семейства. Наскоро се проведе конгресът на Алде в Мадрид, например. Много уважавах на времето Жак Делор. Той участваше редовно в социалистическия интернационал. Комисарите са мъже и жени политици Едновременно с това обаче те са поели ангажимент за безпристрастност, който и спазват, изпълнявайки функциите си на комисари. Това обаче не променя факта, че комисарите принадлежат към политически семейства, в чието живот продължават да участват. Комисарят с право изброи някои от водещите проекти, които са се увенчали с успех по време на неговия мандат. Правилно е било решението им да ги инвестира с да инвестира в тях крупни суми. Имам предвид програмата за изследвания на рака, например. Факт е също така, че спада и процентът на грешки, макар и да продължава да е висок. Ще трябва да оптимизираме разходването по програмите, да повишим максимално ефективността им. Имам два въпроса. Запознах се с въпросника и по-точно с частта, в която се цитират пет конкретни държави. Какъв процент от бюджета се предоставя на трети страни? Можете ли да ни дадете информация по този въпрос? Можете ли да ни дадете информация по случаите, с които е сезиран Олаф? Миналата година той е бил сезиран по 33 случая, тази година по 39, т.е. сравнително непроменен остава броят на случаите, с които се сезира Олаф. Какви методи прилагате в това отношение? Какви са критериите ви за сезиране на Олаф и каква е точно процедурата? Още нещо в заключение. Бихте ли могли да направите прогноза за приноса на програмите към конкурентоспособността на промишлеността ни. Иновациите са, иновациите са особено важни. Виждам, че доста новаторски мерки са били финансирани по тази програма. За миналата година става дума за 128 финансирани субекта по-голямата част от тях, 79% са от частния сектор. Само 8% обаче се падат на малките и средни предприятия. Какво е вашето тълкуване на тези цифри? Институциите играят важна роля, както при публичното финансиране, така и при съфинансирането от частния сектор. И накрая, точка 23, която обсъждах и с госпожа Аяла Сендер. Моята страна е водеща сред държавите членки, ползващи средства за научни изследвания за взаимосвързаност. Радвам се, че това е така – но според мен трябва да работим по-усилено за това всички държави членки да могат да участват в проекти за върхови постижения. Трябва да се предоставят средства по заслуги. Ясно е също така, че спада и процентът на грешки. Надявам се, че ще продължим по този път. Госпожа Яла Сендер искаше още веднъж съвсем накратко да се изкаже. Заповядайте. Да. Първо, не ви разкритикувах толкова за това, че сте участвал в въпросния партиен конгрес. Разкритикувах ви за това, че направихте публично изявление – аз следя социалните медии и изказването ви бе широко разпространено по тях. Комисар Етингер също участва в конгрес на партията си, пое ангажименти за подобрения в тази област. Важно е в случая, че комисарите, когато правят публични изявления, трябва да са безпристрастни, тъй като те следва да са независими. За това ви разкритикувах, а не за това, че сте посетил конгрес на партията си. Когато посещавате такава проява, и поведението ви трябва да е уместно. Трябва да имате винаги предвид, че комисарите неизменно трябва да са безпристрастни. Казах на господин Тингер, че въпросното му изказване не го е представило в възможно най-добра светлина. 28 са комисарите в момента, вероятно ще бъдат 27 в бъдеще. Напълно възможно е да намалим броя на комисарите. Вие не представлявате своята страна или своята партия вие сте част от колегиума на комисарите. Няколко думи за прехода от седма рамкова програма към Хоризонт 2020. Този момент на преход е много важен за работата ни. Европейската сметна палата е изчислила процента на грешки. Палатата прави тези изчисления, господин комисар, не съм аз. Преходният период за нас трябва да е възможност да намалим процента на грешки. Трябва да намалее този процент. Той не е намалял между 2016 и 2017 и това показва какъв е проблемът. Тази година Олаф е бил сезиран с 6 случая повече в сравнение с миналата година. Това е обезпокоително. Става дума за големи суми. Олаф е сезиран с, с случаи, засягащи по-крупни суми, отколкото в миналото. Отново не съм изготвила аз тези данни. Те са изготвени от вашата генерална дирекция, от Олаф и от Сметната палата. И показват, че между 2016 и 2017 нещата са се влушили или поне не са се подобрили. Когато се установят грешки, трябва да се приложат правилата. А ако правилата са прекалено трудни за прилагане и за спазване, трябва да ги упростим. Вече е направено известно упростяване, но трябва да има повече такива мерки, включително и последващата МФР. Не може 25% от финансирането да се предоставят на проекти на стойност милиони, без да сме сигурни, че не са били спазени процедурите за кандидатстване и финансиране. Ако не се спазват тези процедури, то ще бъдат установени още повече грешки. Това може да доведе до проблеми от гледна точка на законодателството, както и до недоверие. А що се отнася до териториалното сближаване, то не бива да се финансират единствено и само тези, които така или иначе са най-добрите. Ако не финансираме и останалите, то как ще им дадем шанс да се наредят те сред най-добрите? Ще трябва да дадем на някой шанс за върхови постижения. Председателката в Кодекса за поведение на комисарите е, не е предвидено комисарите да заемат длъжности в национални партии и трябва да се спазва този кодекс. Не би могло да се допуска комисарите да не участват в прояви на националните си партии. Това би било голямо изкривяване ако комисарите участват в такива прояви, те като най-добре запознатите с европейската политика, като разполагащи с най-много информация, би трябвало да участват в такива конгреси, защото така ще можем да се доближим до хората. Същото въжи и за нас. Аз също участвам в прояви на моята партия. Другите партии не ме канят, не знам защо, но мисля, че тези прояви са много добра възможност. Дори в Брюксел се очаква да работим на наднационално и надпартийно равнище. И не бих била особено обезпокоена, Бих била обезпокоена в случая, ако Португалия се нареди на първо или на второ място сред бенефициентите на най-крупни суми. Но имаме и право да задаваме въпроси за връзките ви с националните партии. Няколко конкретни въпроса. Интересна е таблицата, в която са изброени най-крупните бенефициенти. Винаги е била интересна, но в случая цифрите са впечатляващи. Основният бенефициент, съжалявам, Ричард, скоро ще ни напусне, Става дума за Великобритания. Великобритания се нарежда сред първите 10 държави в тази статистика. Сред първите 10 са и Германия и Франция. И това не е очудващо, тъй като в тези държави има големи научно-изследователски институти. Великобритания е представена с 4 университета сред първите 10. По настоящото споразумение за отегляне не би трябвало в бъдеще да има промени. Каква ще е според вас ролята на британските университети след Брексит? Научно-изследователската дейност трябва да се основава на особено добър подбор, т.е. трябва да финансираме най-добрите проекти. Не можем да действаме по принципите на кохезионната политика. Тоест въпросът е как да запазим най-добрите университети, без обаче и да възнаграждаваме британците за Брексит. Вторият ми въпрос е свързан с Швейцария. Тя също се финансира с над 1 милион. Установила съм вече, че Швейцария е нетен бенефициент. Каза го веднъж на швейцарския посланник. Не бих го направила в бъдеще, защото получих тогава от него много подробен отговор. Какво е положението на Швейцария в настоящия контекст и какво ще бъде положението и според вас в бъдеще по отношение на финансирането на научните изследвания? Няколко думи и за бавното освояване по Хоризонт 2020. Бавно е освояването и по седма рамкова програма. Става дума за прякото управление. По тези проекти работят професионалисти, професионалисти от академичните среди. Защо тогава средствата не се освояват по-бързо? Става дума за огромни суми по седма рамкова програма, например. Също така намалява и успеваемостта. Сега, ако човек иска да има успех, да получи финансиране, трябва да подаде повече заявления. Какво смятате вие по въпрос? Колегата Ашвард, колегата Ждеховски и след това ще дам думата и на вас, господин комисар. Благодаря, госпожо председател. Ние сме комисия по бюджетен контрол и работата ни е да упражняваме контрол върху управлението на разходите. В случая става дума за научно-изследователската и развойната дейност. Запознах се с приложенията и примерите в тях. Наистина бях изненадан от подробностите, които се цитират. Например, изисква се да се разглеждат ведомостите за работното време на служителите. Общият процент на грешки е 4%. Това наистина е изненадващо. Много се зарадвах, че както аудиторите, така и комисията говориха за упростяване когато се управляват средствата, когато се извършва контрол, то той трябва да е адекватен, но контролът не бива да води до прекомерна административна тежест и до прекомерни административни разходи. Та, като се има предвид това, се питам каква е ползата от толкова подробен одит. Защо стигаме чак до ведомостите за работното време? От друга страна, комисията говори за преосмислене на, финансирата, на процедурата за финансиране. Говорихте също така и за предоставянето на еднократни суми с фиксирана ставка. Всичко това може да допринесе за упростяване. Мисля, че трябва да преосмислим начина по който подпомагаме научно-изследователската и развойната дейност. Възможно ли е да се осигурим добро съотношение качество-цена, като се внесе и елемент на конкуренция чрез тръжни процедури. Разбира се, че трябва да се управляват средствата ефикасно, но не бива това да се прави в такива подробности, като разглеждане на ведомостите за работното време. Мисля, че в случая би било по-добре да има тръжни процедури на състезателна основа. Господин Ждеховски, благодаря, госпожо председател. Искам да ви поканя на конгреса на нашата партия, за да не казвате в бъдеще, че никой не ви кани. Важно е да участвате в такива прояви и да давате разяснения на тях. В Чехия, например, е особено важно да се говори за конфликта на интереси. Имаме голям проблем с конфликта на интереси в Чехия. Това въжи не само за министър-председателя ни. Но нека оставим шегата на страна. ще взема отношение по казаното до тук. Винаги, когато се провеждат проверки, според мен са интересни резултатите от тях. Трябва да се вземат обаче предвид не само резултатите, но и разходите, свързани с проверките. Понякога разходите са по-високи, според мен, в сравнение с постигнатите резултати. При някои проверки, например, не са били взети предвид изключенията. По един от случаите, например, прочетох, че работещите в финансовия отдел са били претоварени, не са били в състояние да извършат проверките. Според мен би било добре да чуем нещо по въпроса би било добре да получим и повече информация за Швейцария, за Русия, за Норвегия. И Норвегия ли извлича ползи от научно-изследователската програма или само от патентите? Вече имаме опит с няколко патента. Опитът ни показва, че процедурите са много дълги. Много често патентите се копират преди да е приключила процедурата на ниво Европейски съюз. Имам предвид не само Китай или страни от източна Европа, като Русия. Имам предвид и САЩ. Имате ли идеи за подобряване на работата в тази област? Инвестираме крупни суми в научно-изследователската дейност, но не сме в състояние да извличаме ползи от нея. Ползи за Европейския съюз. В случая ме интересуват резултатите, а не общите статистически данни, като например за процента на грешки. В момента тези данни не са важни. В момента от значение е да ангажираме учените. Оставам с впечатлението, че научно-изследователската дейност е концентрирана най-вече в Западна Европа. Ще направите ли нещо за развитието на научните изследвания и в Източна Европа, господин комисар? Uh, uh, Благодаря. Нека да започна с отговор на въпросите от този тур. Първо, въпроса на господин Салафранка и господин Здеховски за важността на третите страни. Нашият опит с трети страни е бил много положителен по отношение на обмена. Науката в момента е глобална и всичко, което научихме от тях е много полезно по седма рамкова програма Швейцария получи 4% от общото финансиране. По Хоризонт 2020 2,5%, но са платили над 2 милиарда. Така че тези е, страните, които дават пари, получават. И това, което сме открили така, в течение на времето, включително и на, по рамковата програма и Хоризонт 2020, има дисбаланси. Някои внасят повече, други получават по-малко. Сега се опитваме да променим това, за да има баланс. Не искаме е, да има някой печалба, нито ние, нито страните, но искаме да работим съвместно – така че всичко, което те внасят, да го получават. За нас това е справедливо баланс, защото трябва, трябва да има, разбира се, и средства за управление на тези програми. Единственият начин, по който ние може да се разграничим в Европа от други части на света, като Китай и Штатите, е именно идеята за европейската откритост, отвореност, т.е. всяка страна да може да участва, защото ние искаме да споделяме знания с тях и искаме те да споделят своите знания с нас. Има и различни видове трети страни, асоциирани такива и други. Израел, Швеция, Норвегия са в една категория. Украина, Тунис. Там повече говориме за дипломация посредством науката, но в тези неща също се откриват изключителни неща, от които можем да се възползваме. В Армения, примерно, открихме е, едно отлично училище, в където децата се образоват за предприемачество – толкова добро, че е, е, бе решено, е, Париж реши да възприеме този опит. После господин Салафранка зададе въпрос за измамите. Това не ми дава да спа като тема. Също винаги търсиме информация, подкрепяме работата на Олаф. Както казвате, 39 са случаите през 2017, т.е. броят им се е увеличил. Не мога да кажа, че сме удовлетворени в никакъв случай. Службите разглеждат сега, преразглеждат стратегията за борба с измамите, за да можем да, се, да им противостоим и то в максимална степен. Но винаги ще има опити за измами, защото хората са така устроени, а пък нашата работа е да има системи, да има съвременни инструменти, с които да се откриват потенциални нередности и измами. Но ние не считаме, че увеличението е системно. Това е, което исках да споделя. По отношение на иновациите. Действително, е, така, патентите в, е, в е, общественото си, публичното си измерение не се справят толкова добре, колкото в частното. Как можем да съчетаем двата аспекта? В края на краищата в момента се работи в съчетание публичния и частния сектор работят заедно и би следвало да могат да го правят. Госпожа Аяла Сендър коментира нивото на грешката. Аз съм инженер. Цял живот работя с цифри. Аз е, лично бих е, е, искал от господин Бренинг Майер да ни е, така коментира каква е разликата между 4,1 и 4,2. Кога, от, когато спадаме от 5,6 на 4,2, и сега от 4,1 се е повишило на 4,2. Е, всеки матит математик би ви казал, че, голяма, че разлика между 4,1 и 4,2 е, практически няма. Тенденцията е на спадане. Разлика между 4,1 и 4,2 не я виждам. После вие говорите, госпожо Аяла Сендер, че има страни, на които трябва да помогнем. Отдавна съм коментирал с вас това. В предложението за Хоризонт 2020 имаме двойно повече средства за разширяване на върховите постижения. И когато дойде предложението в парламента, помня, първо беше предвидено по-малко от 1 милиард за тази цел, а стигнахме до 2 милиарда. После през тези 4 години това, което видях е, е, че тези институции, примерно ако отидем в един институт, който е толкова добър в Германия или Барселона, както давахте пример, или в Обединеното кралство, много от учените, които работят там, не са граждани на съответния район или страна. В Imperial College Лондон 1500 е персонала, преподаватели. 1500 от тях не са граждани на Обединеното кралство. Те идват от нашите страни. Просто за тях тази институция е толкова добра, че те се стремят към нея. Това е явление, което се наблюдава навсякъде в Европа и мисля, че трябва да помогнем на институции, подобни институции да стават все по-добри. Защо слагаме толкова усилия за разширяване на върховите постижения? Защото искаме Макс Планк да иде в Барселона в момента има много успешно сътрудничество между университета в Порто и известен университет в Германия. Така че е, трябва именно да инвестираме в е, усилията за споделяне на върховите постижения. Второ, винаги казваме, че трябва да се работи по-добре с структурните фондове. Затова и слож... Е, направихме този знак за отличие или върхови постижения. Така че, който а, кандидатства по Хоризонт 2020 и не получи финансиране, да може да го потърси от структурните фондове. Това никога не е правено до сега. Като начало не бяхме много не постигна много успех, но нещата сега започват да се движат и започваме вече да прилагаме тази метод за а, печата или марката за отличие а, и в програмата Мари Кюри и други. После госпожа Гресле зададе въпрос, кои са най-големите бенефициери и какво се случва с Обединеното кралство и Брексит. Аз знаете, вярвам, че каквото и решение да намерим, програмата за научни изследвания има нужда от Обединеното кралство и Обединеното кралство има нужда от нашите програми. Затова ще трябва да намерим начин а, да работим съвместно, да включиме в нашите програми Обединеното кралство, но това не зависи от нас тук в залата, зависи от е, общото споразумение с Обединеното кралство. Но ако погледнем цифрите, Обединеното кралство е основен партньор. И когато говоря с е, учени е в Обединеното кралство, те знаят, че ние също сме техен ключов партньор. Те не могат да имат това ниво на научни постижения без нас и по Хоризонт 2020 са напълно е, ясно формулирани така наречените асоциирани страни. Много е просто. А ако искате да бъдете асоциирана страна, идвате, плащате си своята част, ние си плащаме нашата е, част и плащате е, суми за управление на програмата. Така че винаги ще има такива програми. Ако искаме те да са програми на базата на върхови постижения, трябва да помагаме и на страните, които не са толкова добри да вървят нагоре, но трябва също така и да помагаме на тези, които имат върховите постижения, защото това ни дава възможност да печелим Нобелови награди и да работим по проекти, които осъществяват действително сериозни резултати. Ако е, стигнем до 100 милиарда за Хоризонт 2020, успехите ще са много добри, естествено по-добри, защото ще има и повече пари. не би следвало една добра програма да няма достатъчно финансиране. Второ, как да постигнем повече посредством структурните фондове. Това е въпроса. Ако не намерим мостове към структурните фондове, няма да постигнем. А ако, примерно, има добър проект в Испания и се обърне към нас и ние не можем да го подкрепим, би следвало да се взаимодействаме с структурните фондове, той да бъде подкрепен от тях така и е, нивото на успеха ще бъде по-висок, но съгласен съм, че е, нивото на успеха не е чак толкова високо, защо и хората си задават въпроса, ако ще е такова, защо ще да се занимавам. Е, но ако има 100 милиарда, определено нивото на успех ще е по-високо. Знаете сега, че сме разделили първа фаза, втора фаза, фаза на кандидатстване за грантове. И това разделение беше много демотивиращо, защото като минат през първа фаза, кандидатстващите смятат, че са се представили добре и после изведнъж не получават програм... финансиране, така че се опитваме да преодолеем това. Господин Ашфорд, благодаря ви за коментарите. Те действително ни е, така връщат в е, сърцевината на дискусията тук. Ние искаме да има отговорност и отчетност, правим всичко за това. Но в момента става дума за грешки. Е, така, откровени, честни грешки. Повечето от тези грешки са такива. Някой попълва пътни разходи и забравя да попълни конкретния формуляр. Някой грешно по методология отчита часовете, които е работил. Та, ако погледнете къде са грешките, голяма част от тях са в ново включващите се малки и средни предприятия. А ако искаме е, грешката да е 0%, можем да кажем, ами който не е участвал, няма да участва повече. Това би било решение. Но ние не искаме това. Искаме нови хора да идват. Искаме хора, които никога не са участвали да участват. Но естествено, когато те участват, е, могат да извършат и грешки в е, попълване на документацията често, така, когато гледаме подобни е, статистики, смятаме, че хората искат да ни измамят. Не е така. Примерно, проекта в Танзания. Там имаше голям проблем. Е, счетоводната отчетност не беше добра, но не ни пратиха данни за разходите. Но хората там наблюдаваха на място какво се случва. Оказвана беше помощ на хората на място във всички отделни малки села. Така че всички казваха, този проект върши прекрасни неща. Само, че имаше грешка при счетоводното оформяне. Сега не казвам, е, че трябва да е така. Не трябва да е така, но трябва е, да поглеждаме нещата от всичките им страни, да сме наясно, че е, хората понякога могат да направят и грешки в счетоводството, но пък ще работят по проекти, които променят живота на хората. Важно е да се каже. И още нещо, господин Ашфорд Опитваме се да въведем идеята за еднократни суми. А, сега, смята се, че тогава няма да има грешки, но там може да има други проблеми. Мисля, че горе-долу това бяха въпросите. Ще ви спратя отговор за асоциираните страни и колко получават те. Имам данните за Швеция, за Швейцария, извинете, и за Израел, но за други страни нямам. Ще ги изпратя на господин Салафранка. Благодаря много и за вашите коментари, госпожо председател, за участието в партийни форуми Оценявам го, защото считам, че в момента е много важно да бъдеш е, социално ангажиран и според мен, надявам се, че това няма да е така в е, бъдеще, не е редно да се демонизират политическите партии, защото това не е добре за демокрацията. Председателката, трябва да кажа, че според мен няма никакъв проблем, ако комисарите участват в публични прояви. По-скоро има проблем с участието им в срещи, които не стават публично достояние. Не свързвам това с вас, нека няма недоразумения, но знаем, че вече се правят плани за бъд... планове за бъдещето. Проблемът ми е не с това, което виждам, което става публично достояние, а с това, което не виждам, което не е публично достояние. Благодаря за разискванията. В Германия се водиха дебати за изкуствения интелект. В тази област американските дружества, например Google, са водещи. Една трета от вишистите в Америка започват работа в Google та дори и половината от тях. Онова, което е важно за изкуствения интелект е изчислителният капацитет. В момента в Европа няма толкова голям такъв капацитет. Какви средства инвестирате, какви са плановете ви за бъдещето, за да се гарантира повече капацитет на изчислителните технологии? Според някои учени. Би трябвало да има държавно финансиране, да им финансираме дори и пенсиите за проектите им, но искат да могат да използват лично те резултатите от изследванията. Искат да ги използват за частни цели. Какво смятате по този въпрос? Какво трябва да направим, за да има по-добри резултати в бъдеще? Не виждам други желаящи да се изкажат, за това си и позволявам да ви задам тези въпроси за бъдещето. Важно е да получим информация по тях. Давам ви веднага думата. Thank you very much, uh, uh chair. Uh... Благодаря, uh, госпожо председател. Два момента са много важни за нашето бъдеще и науката. Първо, изкуственият интелект и квантовите технологии. По отношение на изкуствения интелект, има два начина по които да сме водещи. Първо, е, регулаторната рамка. Всеки в момента е на мнение, че който води там, ще води в е, изкуствения интелект. В някои части на света този изкуствен интелект е начин за контрол, включително и контрол от страна на държавата, но ние не считаме това. От наша страна ние можем да бъдем водещи, като създаваме регулаторна рамка, която да оформи изкуствения интелект за човечеството. Това трябва да е нашата визия този интелект да ни подкрепя, да ни допълва като човешки същества. И в такъв смисъл въпросът е какви политически решения следва да вземем в следващия мандат, бих казал. И този парламент може да направи също, за да тръгнем в тази посока. Изкуственият интелект да работи за човечеството правната основа да е, е изкуственият интелект да е в помощ на хората. И ако го направим така, учените ще следват тази тенденция. Те чакат политическото решение. Втория момент е данните. Изкуственият интелект не е нищо. Това е технология за общи цели. Както демокрацията е технология за общи цели. Но данните след, е, в рамките на четирте години, в които бях комисар, за първ път е, е, чух толкова добри неща по американската телевизия, когато ставаше дума за общия регламент за лични данни, защото е, данните ще бъдат част от нашето собствено достоинство. И ако искаме да развиваме изкуствения интелект, трябва е, да сме сигурни, че тази технология за общи цели ще се възползва от е, данни, които не са изкривени, не са, нямат предразсъдъци в себе си, които са изчистени. И а, кой ще води? А, ще води този, който определи такива рамки. Европа може да бъде това. Ние не сме водещи в инвестициите, вие го коментирахте. Много е трудно да се води в, да сме водещи в тази посока, защото компании като Apple и Google, сега Apple се смята, че струва един хиляда милиарда един трилион. Те могат да инвестират в други порядъци. Ние знаем своите ограничения по отношение на инвестициите. Но Тим Кук, когато дойде тук, той знае много добре, че изкуственият интелект ще бъде това, което зададем като стандарт за регулаторната рамка в Европа. Затова е изключително важно парламента а, да има а, възможността да оформи това бъдеще. И всеки гледа сега към Европа. Много интересно защото Европа може да въздейства върху тази е, тенденция. И мисля, че е, в Хоризонт е, трябва да има е, така е, наука, която се развива с мисията си примерно квантовите технологии, от една страна е, изкуственият интелект е важен момент и квантовите е, е, технологии са другия. Те са даже много повече от изкуствения интелект, защото интелект, изкуственият интелект се базира на това, което са данните, а квантовата технология е смяна на парадигмата – физиката за големите обекти, нали, масата, чашата с вода. По класическата физика знам как се държат те. Но когато се стигне до нанотехнологиите, нано частиците, там вече започва квантовата технология. В Делфт е разработен един от първите квантови компютри. И те ми казаха, толкова много са проблемите, които не могат да се решат в момента. Дори да имате и най-бързия компютър, най-мощния, не можете да го и решите проблемите само с скорост. Защото не е въпрос само да се правят сметките бързо, защото вече стигаме до понятията за квант. Тези супер малки частици, които имат различно поведение. Те могат да бъдат живи и мъртви, нула и единица и така нататък. Не можем да ги разберем с така стандартния си интелект, включително и този на учените. Посредством тези технологии ще могат да се решат а, проблеми, които сега не могат да се решават. Има уравнения, които трябва да могат да опишат този вид поведение на частиците. Че ако намерим решение, това ще е много важно постижение – Хората сега се питат какъв е бил живота преди интернет. След 50 години хората ще се питат как са изглеждали компютрите, които не са се базирали на квантова физика. За нас това са много важни моменти. Може би няма да разполагаме с толкова много средства, колкото имат големите компании, но имаме учени и за това трябва да инвестираме в тях трябва да ги ценим в, и да им отделяме нужното внимание в програмата за науката. Господин Майер, Бренинг Майер, относно въпроса за отразяването на частните и публични печалби от даден проект. Европейският технологически институт е, се занимава с тези въпроси, как да стигне един разработен проект до пазара. Подходите са различни в САЩ и в Европа. Защото в Европа имаме публична институция, която работи в областта на иновациите, не частна. Две важни неща искам да спомена. Първо, компетенцията, компетентностите, възможностите, новаторските решения да стигат до пазара в Европа. За сега това е доста слабо. Мисля, че има опити това да се подобри. Сега ние започваме одит за малките и средни предприятия и иновациите, за да видим какво работи в Европа, какво помага на Европа. Това, което наблюдаваме е, че ако има успешни стартиращи предприятия, това, което споменахте и вие, е, че големите играчи в света просто купуват това, което е разработено от малки фирми. Тоест, ние живеем в свят, в който развитието на новаторството е нещо от особена важност. Има някои характеристики, които са доста опасни за Европа. Бих искал също да спомена нашият брифинг документ и доклада за иновациите, където се съдържа много информация за регионалното разпространение. То е доста разочароващо, тъй като от една страна има силно желание развитието, иновациите, научните изследвания да охванат цяла Европа, но от друга страна, както беше споменато по време на днешната дискусия, Хоризонт 2020 набляга на най-високите постижения и щемпела за качество, който може да допринесе за разпространението в цяла Европа на такива документи. В тези документи е посочено, че трябва да има връзка между Хоризонт 2020 и структурните фондове в известна степен – да се подкрепи идеята за най-високи резултати. И тук, разбира се, начало излизат държави, които са по-развити от останалите. Но също останалите страни могат да се възползват по Хоризонт 2020 когато говорим с страни, които се справят по-слабо в Хоризонт 2020, първият въпрос е свързан с ниския брой подадени молби. Както каза госпожа Гресле, една от опасностите в тази програма е, че има ниска успеваемост. От една страна можем да кажем, че успехът на 2020 е доста нисък и много хора, които са поканени да участват за грантове по Хоризонт 2020, но разходите за отделните учени за кандидатстване за безвъзмезни е, средства е много, са много високи. И това, което наблюдаваме в много страни, има малки наброй молби, които се подават за такива грантове. И това особено се отнася за някои страни. Това се наблюдава и по рамкова програма 7, както и Хоризонт 2020, както и обучителни програми в областта на изследванията. Комисарят Муелдас ми даде повод да подчертая разликата между процента на грешки, който е намалял от 5,6 на 4,2 за 2016-2017 година. Съгласно методологията, която прилагаме, можем да направим изход, извода, че е, има тенденция към спад е, на общия процент грешки по глава 5 за 2014 е 5,6, е, сега е малко над 4, т.е. има тенденция към намаляване. Тази тенденция също е свързана е, и с решението на Съда на Европейския съюз от отрицателна декларация с такава, която не е. От статистическа гледна точка трябва да подчертаем, че разликата между 4,1 и 4,2 не е толкова значима. Ако искате <clears throat> да има значима промяна, трябва да е в, от порядъка поне на 1%. Най-важният въпрос се отнася от промяната от рамкова програма 7 към Хоризонт 2020. Жалко е, че ако докладваме процента грешки, Две трети от транзакциите са все още за периода 2007-2013 година по рамкова програма 7. И накрая думата има докладчицата. Моля, бъдете кратка. Госпожа Сендер, благодаря ви. Това беше много интересна размяна на мнения. Научихме нови неща което ще ни помогне при изготвянето на доклада. Когато се изказах в началото, споменах някои от нещата, които не ме радват и поставих въпроси по Хоризонт 2020 и пътят, който ще следваме в бъдеще, за да можем, когато преминем от Хоризонт 2020 към следващата програма ще могат да бъдат разрешени оставащите проблеми. Благодаря за отговорите, защото това ни дава по-ясна идея къде се намират решенията на проблемите, които сме констатирани. Що се отнася до персонала на европейските институции и извън европейските институции, също тук разходите са структурирани по определен начин. Те могат да са доста сложни, формулярите са сложни за попълване коректно. Действително, след Брекзит Великобритания ще попадне в категорията на трети държави, но се надявам, че ще можем да продължим да работим заедно. Представени са учени от развити държави, които се занимават с сериозни изследвания и не говоря за конкретни институции, има и други, където може да има учени, изобретатели и другаде, които заслужават подкрепа. Ние имаме чудесен университет в, Барцел... университет в Барцелона, но бих искала такива университети да има на територията на цяла Испания, както и в Европейския съюз. Вие сравнихте това, което се прави с Олимпийските игри. Ние трябва да се стремим към отлични резултати, които да ни поставят на първо място на подиума. Председателката, благодаря. С това приключихме по тази точка. Благодаря, господин комисар. Благодаря, Бренинг Майер, господин Бренинг Майер. Ако не се видим повече, искам сега да ви благодаря за доброто ни взаимодействие, но мисля, че ще се видим. Коментари извън микрофон от залата. Пожелавам ви всичко най-добро, каквото и поприще да изберете в бъдеще. Точка 15. Становище по доклада на Комисията по конституционни въпроси на тема политически контрол от страна на парламента върху комисията. Думата има докладчика господин Ждеховски. Можете да се изказвате докато се върна. Моля. Господин Ждеховски, действително ще говоря докато не се завърнете, госпожо председател. Предстои ни още един час. Ще можете да слушате през този час чешки на живо. Но сега по темата. Политическа емоция. Това е доклад по собствена инициатива. Водеща комисия е АВКО. Става дума за много важен въпрос, защото ако искаме да се проведе сериозна дискусия относно реформата на Европейския съюз. Аз сега ще изчакам а, да има тишина в залата. Възможност давам на, на гостите ни да си тръгнат, преди да продължим. И така, ние искаме да се предвидят сериозни реформи в Европейския съюз. За целта е необходимо всичко, което правим, да води до резултат, да има смисъл. Необходимо е да се упражнява надлежен контрол страна на Европейския парламент. Често се критикуват доста неща. За съжаление обаче е, има проблем в това, че никой не прави опит е, да запълни празнините. Парламентът трябва да упражнява демократичен контрол на другите институции. Това е негова основна роля. И тя е важна за демократичния процес. И ние носим отговорност пред европейските граждани, които са ни избрали. Има значителна разлика между държавите членки, където ролята на контрола от страна на парламентите е по-силно развита и по-ефикасна. Често това се отнася до гласуване на становище сега, което не е прави особена оценка, само констатира фактите. Европейският парламент Има компетентности за упражняване на контрол. Това е фундаментален въпрос и това е въпрос, който е важен за нашата комисия по бюджетен контрол. Трябва да използваме този инструмент, тъй като бюджетът е важен елемент. Искаме да се следи за спазването на предвиденото и изпълнението на целите, дали харесва това на комисията или не, това е силен инструмент. Комисията, Сметната палата, парламентът трябва да изпълняват своите конкретни роли. Кои са органите, които се визират. Съветът от няколко години не получава освобождаване отговорност по изпълнението на бюджета. Това е въпрос на демократичен контрол експост. пост това е ключът на бюджетния контрол. Искам да подчертая още няколко неща. Необходимо е да сме много бдителни при освобождаването от отговорност по изпълнението на бюджета, тъй като гражданите разбират, че парламентът има правомощие за упражняване на контрол и при конфликт на интереси от някои представители на държавите членки, комисията трябва да се намесва, а не като господя Крецо вчера да каже, че това е отговорност на държавите членки. Не, в Чешката република Използвана е поговорка, която не беше предадена. Ние имаме възможност да откажем да дадем освобождаването от отговорност, да се наложат санкции. И ако нямате освобождаване от отговорност, трябва да има и последици, да речем 17% по-малко бюджета. В бъдеще, за следващия мандат, трябва да се предприемат действия. Трябва да можем да се намесваме и по отношение на комисията. Трябва да имаме по-добра оценка на европейските програми, както и програмите на останалите институции. Трябва да има добра синергия между политиците. Трябва да има по-добро планиране, да се разглеждат и другите елементи, особено когато става дума за споделено управление. Има неща, които не действат добре в това отношение. На последно място, относно финансирането на политическите партии. През последният е, период ние настоявахме за максимална прозрачност, за избягване на измами и за влияние отвън върху държавите членки. Но трябва да се внимава за влиянието на Русия, Китай и други страни, които искат да повлияят на резултатите на изборите в Европейския съюз. Тук комисията има да играе ключова роля. Благодаря ви, че ми дадохте възможност да представя доклада си. Благодаря ви. Онова, което изложихте до тук е много щекотливо. Извинявам се, между другото, за температурата в залата. Не можем да направим нищо по въпроса. Постоянно ползваме услугите на техниците. Не знаем защо е толкова студено тук. Може би вече в света на наночастиците съм мъртва. Може би в кабините на преводачите дори е още по-студено. Извинявам се за това, но не можем да направим нищо. С удоволствие бих прекъснала заседанието, но имаме още толкова точки в дневния ред, че не мога да го направя. Коментари извън микрофон от залата. От името на комисията. Имате думата. Uh, thank you, Mr. Chair. Благодаря. Uh, Благодаря на докладчика. Това становище отдава особено внимание на годишната процедура по освобождаване от отговорност по изпълнение на бюджета. Това е свързано с прозрачност, отчетност, механизъм за контрол – всички изслушвания, които се извършват тук в вашата комисия с генерални секретари, с комисари, за нас са ключови моменти за подобряване на финансовото управление, както и да обясним по какъв начин бюджетът допринася за постигането на политиките на Европейския съюз и за да обясним какви са резултатите от използването на бюджета на Съюза. Бих искала да подчертая, че е, докладването по изпълнението придобиват все по-голямо значение и мисля, че доста неща са подобрени в тази сфера. Бюджетът на Европейския съюз има много добра рамка за изпълнение. Вие предлагате е, нещо, което комисията възприема в новата, новия финансов регламент да се укрепи допълнително тази рамка. В новия финансов регламент сме предвидели пакет за интегрирано финансово докладване, където се съдържа цялата информация, която е необходима на органа, който освобождава от отговорност, за да приключи процедурата, както и информация, която е от важност за заинтересованите страни и за гражданите. Сега повече от всякога трябва да обясняваме не само как се изразходва бюджета, но и какви са резултатите, които се постигат чрез него. Европейската комисия гледа много сериозно на процедурата по освобождаването от отговорност по изпълнение на бюджета и участва във всички стъпки по тази процедура и в съвета и в парламента. Службите на комисията правят анализ на всички препоръки и подготвяме доклад за вас за действия, които вече са предприяти и които ще бъдат предприяти в бъдеще, тъй като много от вашите предложения са отчетени в проекта за следващата МФР. Мисля, че съвместните усилия дават резултати. Сметната палата каза, че Финансовото управление на Съюза е по-добро сега, отколкото е било в миналото. Както каза комисаря Оттингер, процедурата по освобождаване от отговорност е учене от е, миналото, за да се подобри състоянието в бъдеще. Бих искала допълнително да се подобри финансовото управление и ние сме готови да работим в тази насока. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Крайният срок за внасяне на измененията е 4 декември, 14 часа. На 7 януари ще гласуваме по становището. Водещата комисия АВКО пък ще гласува на 22 януари. Преминаваме към точка 16 годишния доклад за 2017 за защитата на финансовите интереси на Съюза, борба с измамите. Думата има господин Маринеско, за да ни представи доклада си. Благодаря, госпожо председател. Вие сте запознати с това какво означава студа. Това е енергийна ефективност, климатични промени. Зелените са виновни, това е сигурно. Е така, госпожо председател, разполагате с а, това досие, което е много интересно. Разбира се, то е важно. Запознали сте се с него. Там има статистически данни, има много информация. Това, което накратко искам да спомена, първо, Европейският Европейската прокуратура. Всички държави членки трябва да участват в сътрудничеството в рамките на тази прокуратура, за да се борим ефикасно срещу измамите или други подобни явления. Ние трябва да настояваме държавите членки да участват в това сътрудничество. Второ, цифровизацията. Това е много важен въпрос според мен. Ние трябва да се справим с измамите, но на първо място трябва да предотвратяваме измами. Това е най-важното, тъй като по този начин ще спестим пари, усилия и други разходи, свързани с борбата срещу измамите. Тоест, трябва да се работи за превенция преди всичко. Сега с напредъка, постигнал в сферата на технологиите, това е лесно. Трябва да се цифровизират всички процеси, свързани с изпълнението на проекти, започвайки от внасянето на предложения, обявите за представяне на предложения, отпускането на средствата, плащанията, всичко трябва да бъде цифровизирано. Има някои държави членки, които вече го правят но те са малцина на брой. Затова аз предлагам Европейската комисия да предложи рамка за прилагане от всички държави членки. Има със сигурност проблеми, има различни директиви, свързани с обществените поръчки, но мисля, че можем да спестим доста средства, ако действаме така. Благодаря. Докладчик Сянка Барт Стас, имате думата. Eh, eh, Благодаря, колега. Не съм докладчик в Сянка по този текст. Бенедикт Явор е докладчик в Сянка. Той ме помоли да ви представя неговото становище. Колегата благодари на господин Маринеско за доклада. Годишният доклад за защитата на финансовите интереси на Съюза не се променя от година на година, но ни дава добра представа за положението към даден момент. Дава ни възможност да се осведомим за онова, което е важно от гледна точка на защитата на финансовите интереси на Съюза. И тази година докладът не е по-различен от предходната, но това е последният доклад, който разглежда 5 годишен мандат. Тоест можем да разгледаме положението през изминалите 5 години. Според Бенедикт има какво още да се подобри в регламента за защитата на финансовите интереси на Съюза. Докладчикът вече опомена Европейската прокуратура, която едва сега започва работа. Има какво да се направи по отношение на предварителните условия и на регламента за защита на подаващите сигнали за нередности. Този регламент мисля, че днес се обсъжда от Комисията по правни въпроси. Според Бенедикт не е обърнато достатъчно внимание на борбата срещу корупцията. През 2011 комисията предложи пакет за борба срещу корупцията. Целта му бе да се решат проблемите, свързани с корупцията. Според Бенедик от 2011 насам положението не се е подобрило особено. На първо място, участието на Европейския съюз в Греко, групата страни за борба срещу корупцията на съвета на Европа, е в много ограничен мащаб. Докладът на съюза за борба срещу корупцията показва, че корупцията процъфтява процъфтява и трансграничната престъпност, най-вече що се отнася до измамите с ДДС. Измамите с ДДС често имат връзка с корупцията – при всички положения това поставя на карта финансовите интереси на Съюза. Подобни престъпления ги поставят на карта и дори ми вредят в редица държави членки се извършват, се прилагат корупционни практики. Бенедик ще внесе своите изменения. Въпросът му е дали не би могла да се включи отделна глава за корупцията, за да се направи по-добър анализ на ситуацията и да се даде по-добро обобщение на проблемите. Според него на корупцията трябва да се отдели отделна глава. Следващата комисия може да използва доклада на колегата – като база за препоръки за бъдещето. Бенедик ще внесе също и изменения за досъвършенстване на текста ви, макар и да е доволен от него. По въпроса за Олаф, за ДДС, за журналистиката, ще бъдат внесени от него изменения. С удоволствие колегата ще работи с вас и с останалите докладчици в сянка. Ето това щеше да каже, ако днес беше тук. Благодаря ви и аз искам да кажа нещо, казва председателката, по изменения, които възнамерявам да внеса. Служителите на ОЛАФ са много загрижени във връзка с информационно-технологичната система на ОЛАФ. Тя, меко казано, не работи както трябва и тук им това е слабо, слабото място на ОЛАФ, тъй като в тази система може да изчезне много информация. Ще внеса изменения по този въпрос. При всички положения ще го направя. Ако се запознаем пък с доклада на ОЛАФ, то ще видим, че има несъответствия в терминологията. Тоест не може да се прави сравнение между статистическите данни за отделни години и то в продължение на много дълъг период. Ще трябва да има повече яснота за случаите на измами, с които е сезиран Олаф и за последващите действия по тях. Знам, че докладът за защитата на финансовите интереси се основава на документ на комисията, но ще трябва да излезем и с ясни искания в пленарната зала за подобряване на функционирането на Олаф. Тръжните процедури – са една от най-важните теми, по които работим. Как можем по-отблизо да следим тръжните процедури в отделните държави членки? Трябва да помислим по този въпрос когато се извършват измами, то междувременно вече не става дума само за фалшифициране на документи. Онези, които извършват измами в момента, подхождат много по-интелигентно. Използват европейските процедури срещу Европейския съюз. И пример за това са тръжните процедури. В тази посока ще са моите изменения. Според мен докладът е добър, можем просто да го направим още по-добър. Няма други желаящи да се изкажат. Думата има в такъв случай госпожа Хофман от Олаф. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на докладчика ви, господин Маринеско, за този добър, надежден проекто доклад. Както казахте и вие самата, споделяме това ваше мнение. Ще продължа сега на английски. Благодарим на докладчика за препоръките му по редица инициативи на комисията от 2017, целящи по-ефективна борба срещу корупцията и престъпността. В доклада си поставят акцент върху Европейската прокуратура. Както знаете, Комисията, ОЛАФ и ГД Правосъдие в момента работят активно по подготовката за започване на работа на Европейската прокуратура през 2020 година. Приветстваме вашата подкрепа в това отношение. Спирате се също така и върху системата за ранно откриване, която функционира добре. Програмата Еркюл ще бъде програмата пък за борба срещу измамите по следващата многогодишна финансова рамка. Според комисията е важно да има отделна такава програма за борба срещу измамите. Радваме се, че го признавате и вие. Нека кажа нещо, което не е упоменато в доклада ви. Благодарни сме също така, че нещо, което не бе казано до тук, извинете. Радваме се, господин Маринеско, че признавате, че броят на разкритите случаи може да е свързан и с капацитета за разкриване на държавите членки, а не задължително с действителния брой на измамите. Вече сме обсъждали този въпрос тук в Комисията по бюджетен контрол. За да има баланс, трябва да се вземат предвид и двата елемента. Затова се и радваме, че в доклада изрично се спирате върху капацитета за разкриване на държавите държавите членки. Ако държавите членки докладват за много нередности, както свързани, така и не свързани с измами, то това вероятно говори и за висок капацитет за разкриване от тяхна страна. Комисията е изцяло за по-висока цифровизация на тръжните процедури. Приемаме вашето предложение за тази област. Разполагаме с директивата за обществените поръчки като рамка. Ресорната генерална дирекция работи с държавите членки за повишаване на цифровизацията. Цифровизацията е много важна с, с оглед намаляване броя на измамите в рамките на тръжните процедури. Съгласна съм с вас за това. Отбелязах си онова, което каза господин Стас за борбата срещу корупцията. Вече обсъдихме въпроса за това, защо комисията не излиза по-начесто с доклада си за борба срещу корупцията тук пред Европейския парламент. Този въпрос е изключително важен. Вече се работи по него в рамките на европейското полугодие. Работим успешно по него в рамките на европейското полугодие и държавите членки работят активно, но и ние трябва да работим активно с тях с цел подобрения. Трябва да сме също така и строги спрямо държавите членки. Вземаме много на сериозно въпроса за борбата срещу корупцията. Участваме за целта и в прояви по места в държавите членки. По казаното от госпожа Гресле, упоменахте информационно-технологичната ни система, тъй наречената ОСМ. Това е новата ни система за управление на случаите. Не е тайна, че имаме известни проблеми с тази нова система. Новият ни генерален директор, господин Итала, признава това, мисля, че го е признавал и пред вашата парламентарна комисия. Работим изключително усилено за подобряването на функционирането на системата. Вече има някои подобрения. Ръководството ни следи отблизо въпроса. Госпожо Гресли, когато внесете измененията си, разбира се, ще се запознаем с вас. Мога да ви уверя, че генералният ни директор следи много отблизо нещата. Упоменахте и несъответствията в използваната терминология. Казахте, че докладът на ОЛАФ и докладът за защитата на финансовите интереси се основават на различни отправни и точки. Докладът на ОЛАФ се основава на случаите, по които работим ние в ОЛАФ и на нашата система за управление на случаите. А докладът за защитата на финансовите интереси се базира на информация, подадена от държавите членки за нередности, както свързани, така и не свързани с измами. В случая става дума за два различни подхода подхода. Трябва да имаме това предвид. Благодаря ви за добрия доклад. Благодаря, че всяка година парламентът работи по доклада за защитата на финансовите интереси. Ще работим по доклада ви заедно с вас и с парламента. С удоволствие ще се запознаем и с измененията ви. Благодаря ви разкритикувах несъответствията в технологията, в терминологията, но критиката ми се отнасяше само до доклада на Олаф, а не до двата доклада. Когато се използват на английски формулировките investigations concluded, investigations closed, например, не е ясно дали става дума за две различни неща. Говорихте за базата си данни. Колко дружества са регистрирани в тази база данни? Можете ли сега да ми цитирате цифрата? Аз лично не знам, но господин Мишлик отговаря по въпроса. Може би той знае повече. ГД бюджети е ресорната генерална дирекция. Тя отговаря за ЕТИС, ако правилно чуваме съкръщението. Комитетът, отговарящ за тази база данни, до сега е подал данни за 8 случая. По 6 от тези случая все още се работи. Става дума за нова процедура. Взаимодействието с ГД бюджети протича много добре. Съветът, отговарящ за базата данни, също е важен. Както знаете, имаше вътрешна система на комисията, но Европейският съд постанови, че тя бе в нарушение на правото на изслушване. А сега, след като бе учреден на този съвет за базата данни, работата протича по-добре, взаимодействието протича много добре. Благодаря и накрая давам думата на докладчика. Благодаря ви. Нямам нищо против това да включим в текста глава посветена на борбата срещу корупцията. Очаквам тези ваши изменения. Очаквам и останалите изменения, в които предлагате някои досъвършенствания. Надявам се, че докладът ще е добър. Благодаря. Крайният срок за внасяне на измененията е 26 ноември, 14 часа. Отново ще обсъдим текста тук в комисията на 13 декември. Благодаря ви за дискусиите по тази точка. Няма микрофон за председателката. Председателката, извинявайте, точка 17 от дневния ред, учредяване на Европейския паричен фонд. Докладчикът не може да участва, за това аз ще направя кратко обобщение. Става дума за становище от наша страна за водещата комисия, Комисията по економически и парични въпроси. За какво става дума? Става дума за това Европейският механизъм за стабилност ЕМС, създаден по време на кризата, да бъде уреден по европейското законодателство. Става дума за стабилността на еврозоната, която да бъде гарантирана от законодателството на Съюза. През 2012 година бе създаден този механизъм по линията на междуправителственото сътрудничество. Година след това парламентът настоя за уреждането му на ниво европейско законодателство, така че да има и отчетност по него. Сега комисията излиза със съответното законодателно предложение. Германия и Франция излязоха с тъй наречената декларация от Мезебург, към която се присъединиха и държавите членки. В момента е на лице предложението. Днес обсъждаме становището си по него. Докладчикът приветства това предложение. Според него то ще допринесе за стабилността на валутния ни съюз, ще повиши демократичната легитимност на механизма, както и отчетността по него. Докладчикът предлага ролята на Европейската сметна палата при упражняването на контрол върху този фонд в бъдеще да бъде по-силна. Освен това, според него, върху фонда трябва да се упражнява и парламентарен контрол под формата на освобождаване от бюджетна отговорност. Парламентът трябва да играе, според него, също така и роля при назначаването на управителния директор на фонда. Фондът, освен това, следва поведнъж годишно да се отчита пред Европейския парламент. Представих ви с това доклада. Няма желаящи да се изкажат. Направо тогава ще дам думата на господин Енгелен. Извинете, господин Кронборгс от Генерална дирекция економика и финанси. Благодаря, благодаря, госпожо председател. Комисията приветства подкрепата на докладчика е, по темата и абсолютно се подкрепя, е, е, се присъединява към посланието в проекта Становището за това, че този фонд ще бъде ключова стъпка в реформата на економическия и паричен съюз и повишаването на демократичната легитимност. В отговор на проекта становището искаме да коментираме конкретно следното. Първо – би било добре да се разпише по-добре конкретната роля на Европейския паричен фонд. Тук отбелязваме точка от преамбила 64 на предложението на комисията, където се казва, че могат да се упражняват напълно правомощията в е, обсъждане с е, Европейския парламент и националните власти. Що се отнася до е, идеята за заместване на външните аудитори, искаме да коментираме, че тази роля би следвало да бъде запазена, защото това е една финансираща платформа, която работи на международните финанси, финансови пазари, така че трябва да има сигурност за инвеститорите. също, ако мога да коментирам, има сходно положение с разпоредбите за Европейската централна банка за ролята на парламента, за назначаване на управителния директор по член 7 от проекто статута към нашето законодателно предложение. Съвета ще бъде задължен да консултира парламента при това назначение. В такъв смисъл окоръжаваме парламента да бъде активен в този процес. И накрая за по точки 11 и 12 от становището за отчетността. Ние сме въвели, е, се базираме на изискванията за отчетност, които се съдържат във вторичното законодателство за други е, инструменти, като единния механизъм за надзор и други. И парламента може да, е, да провежда конфиденциални изслушвания. Благодаря. С това стигаме до измененията на становищата. 21 ноември утре 2 часа е крайния срок. На 13 декември ще ги разгледаме отново. Благодаря и така стигаме до края на тази точка. Благодаря за информацията и сега имаме известен проблем –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 Предвиждаше се следващата точка да разгледаме в 12 часа. Нека да видим кой присъства. От Генерална дирекция бюджет тук сте. Охмани са auch noch nicht da. Und von DG Empla Shellfout, den sehe ich auch nicht. Изреждат се имената на отсъстващи. Ами, значи ще трябва да почакаме за да дойдат колегите. Надяваме се, това ще се случи достатъчно скоро. Винаги е трудно да се определи график на нашите заседания. Обикновено закъсняваме, но темата е от за конфликта на интереси и как комисията смята да прилага член 61. Ще прекъснем заседанието, докато дойдат съответните колеги. Ja, wir nehmen unsere Beratungen nach kurzer Unterbrechung wieder auf. Председателката. Продължаваме работа. Добре е дошъл на новия генерален директор на Генерална дирекция бюджети. Все още не сте бил на наше заседание. Добре е дошъл. Сред нас е господин Зеберт от ГД регионално развитие. Госпожа Борхман все още не е тук, но може би след малко ще дойде alles klar. Also er vertritt die Digi oder? А вие представлявате ГД селско стопанство, така ли? Представена е ГД заетост, няма представител на ГД селско стопанство, но госпожа Борхман сигурно ще дойде. Става въпрос за член 61 финансовите действащи лица по смисъла на глава четвърта, на този дял, както и национални органи на всякакво ниво, участващи в изпълнението на бюджета в рамките на прякото или споделеното управление, не би трябвало да предприемат каквито и да било действия, които да породят конфликт между техните интереси и тези на Съюза. Следва също така да предприемат и адекватни действия за предотвратяването на конфликти на интереси, дължащи се на упражняването на функциите им. Когато има риск е, за конфликт е, на интереси, е, където е включен член на персонала, въпросът трябва да се обърне към иерархията. Съответното лице трябва да отправи иска към служителят, който отговаря трябва да бъде издадено писмено становище дали има конфликт на интереси. А ако има назначаващия орган, трябва да направи така, че съответното лице да прекрати дейността си. Съответните национални власти трябва да направят така, че да се предприемат последващи действия спрямо закона. Ако, това е трето, ако съществува конфликт на интереси за безпристрастното изпълнение на функцията и ако има възможност да се наруши този принцип по различни съображения, изреждат се съображенията, това е, е член 61. Той съдържа един нов елемент – а именно включва националните компетентни органи и национални политици. Загрижени сме, защото в някои държави членки би трябвало успешно да се приложи този член 61, което обаче не се прави. Сега искаме да знаем какво предприема комисията с цел прилагането на тази разпоредба. Във връзка с това можем да ви дадем няколко примера но става дума за предизвикателство, което е на лице в не една държава членка. Затова и сме се събрали сега тук в тази студена зала. Кой от вас, господа, иска първи да вземе думата? Заповядайте. Vielen Dank, äh, Frau Gressler, für die Einladung. Äh, благодаря ви за поканата, госпожо Гресле. Благодаря, че ни давате възможност да представим разпоредбите в новия финансов регламент за конфликт на интереси. Съгласувахме с колегите да ви дам първо общата ни представа и после да говорим за националните отговорности и погледа на комисията. В нашата презентация излагаме нашите становища. Ако ми позволите, ще започна с съществуващия финансов регламент, който бе в действие преди 2 август тази година. настоящите разпоредби имат отношение и към тези текстове финансовия регламент от 2012 не се отнасяше експлицитно в, за случаите на споделено управление. Но важно е да се отбележи, че бе упоменато, че страните членки трябва да осигурят ефективни системи за вътрешен контрол, които да се справят и с проблема потенциален конфликт на интереси и съответно да ги предотвратяват. Тук трябва да обърнем внимание на член 42.3 и 4 от финансовия регламент от 2012. Освен това, правилата за публични доставки и съответните членове и е, също задължават, е, това е директива 24 от 2014, задължават страните членки да избягват конфликт на интереси. Тук се покриват също случаите за предполагаеми конфликти на интереси и директни и индиректен е, личен интерес. Също така има и е, конкретни задължения в е, системите за споделено управление. Член 5.3, 48.5 и още един член бяха цитирани в това отношение. По отношение на е, политиката за селско стопанство – Регламент 907 също е, е, се отнася под тези тематика. Що се отнася до е, положението от преди 2 август, е, вече съществуваха ред правила и настоящия регламент надгражда над тях и кодифицира като централни такива, свързани с финансовото управление на Съюза. Вие току-що цитирахте съответния текст. Правилата влязоха в сила на 2 август. За административните дела и ще влязат по-късно в, в съответния член се изреждат сроковете. Нека да коментирам някои моменти в дефиницията на конфликт на интереси. Кое е новото? Това е споменаването на пряк или непряк личен интерес. Това сега се покрива а, експлицитно. Освен това, кои са засегнатите лица? Тук а, ще подчертая кое е новото. Ста, а, включват се националните власти на всяко ниво. Те са покрити от регламента и също така се споменава експлицитно режима на споделено управление. Това е много важно, защото експлицитните споменавания реално дават по-конкретно указание за кого става дума и не се позоваваме единствено на допълнителното законодателство. В правилата се предвиждат задължителни действия за избягване на случаи на конфликт на интереси, които могат да доведят, доведат до незаконно използване на средства при споделено управление. Това е първата част на този член. Тук новото е, че в случай че са се породили конфликти на интереси, съответните лица са задължени да предприемат действия, за да ги предотвратят. И тук директно от разпоредбите за публични търгове трябва да се вземат мерки, за да се решат проблеми, които обективно биха били класифицирани като конфликт на интереси, т.е. има задължителност за предприемане на действия в, положи... в ситуации, които може да се а, приеме, че обективно има, че, т.е. че може да се приеме, че има конфликт на интереси. Perception е английската дума. Какви са задълженията? Ако член на служител на национален орган има отношение към подобен случай, тук вече това се разписва в закона. В обобщение, какво е ново в член 61? Дефиницията е пренаписана и ясно се упоменава директен или а, косвен личен интерес. Повече положения, казуси се покриват, т.е. случаи, в които обективно могат да се считат за конфликт на интереси и също вида а, действия. Става дума за споделено управление и изрично се споменава, че националните органи на всички нива трябва да избягват и да управляват случаите на конфликти на интереси. Това е едно ново развитие, еволюция в европейското законодателство, което има отношение и към работата на парламента, и на страните членки, и комисията. Като си има предвид, че това е нова тематика, ми се иска да а, говоря малко повече за това как се възприема а, а, така понятието обективно възприемане като конфликт на интереси. А, добавя се е, думата обективно т.е. да има обективно проверяеми елементи. Примерно да има иерархична връзка. И при лицата, които вземат, имат отношение към отговорност за финансови решения. В такъв смисъл това е важно при оценката на бъдещи конкретни казуси. Също така, понятието е, всякакъв друг пряк или е, непряк косвен личен интерес. Това понятие е по-широко от е, предходната формулировка по член 57 в финансовия регламент, където се говореше за споделен интерес. И тези, които са запознати с текста на финансовия регламент, трябва да отчитат факта, че Причините, които могат да доведат до подобен конфликт на е, интереси, сега са изредени. Семейни причини, емоционални, економически интерес и други. Преди формулировката и друг е, пряк или непряк личен интерес. Що се отнася до лицата, които имат отношение към споделеното управление? Тук става съвсем ясно, че е, става дума за е, служители на национални власти, регионални или местни власти, членове на правителството и на съответни органи. Това бе резултат от подготвителната работа по финансовия регламент – съответната формулировка, свързана с националните власти. Мисля, че вашата комисия поиска този текст да бъде включен по време на триалога. И ясно да се упоменат и членове на правителството. Това ни помага, за да определим ясно приложното поле. В заключение, нека да кажа, когато се изчистят нещата, е много важно да е, бъдем точни за отговорностите на комисията и на страните членки в поведението им при такива потенциални казуси. Страните членки са задължителни да имат система за вътрешен контрол, която трябва да търси избягването на конфликт на интереси или експлицитно да управлява подобни ситуации, съответно да има одит на тези системи. Трябва да се въведат и мерки за превенция, примерно е, система от подаване на декларации за липса на конфликт на интереси и оповестяване на активите, също трябва да се направят е, системите по такъв начин, че когато има конфликт на интереси, да могат да бъдат е, задействани съответни мерки за отстраняване на конфликта. Комисията, това са задълженията на страните членки по правилата, но това не означава, че комисията няма своите задължения. Напротив, тя има задължение да осъществява мониторинг на пригодността на националните системи спрямо европейските изисквания, също да провежда одит на, контрол, на системите за контрол на страните членки, включително и да се обръща към страните, които още не са въвели такива а, системи. И ако има и притеснение или подозрения, ние сме задължени да приложим съответните мерки в защита на бюджета на Европейския съюз. Спиране на плащания, коригиране, ако има нарушения и съответно нарушения на закона. Ние, разбира се, не се поставяме и не изпълняваме ролята на националните органи, но трябва да е ясно какви са задълженията на комисията. Какви са следващите стъпки? Както казах, регламент да влезе в сила съвсем наскоро и в някои области дори още не е влязла. За това е необходимо той да бъде прилаган на всички нива, на ниво е, на европейско ниво, на страните членки и на местно ниво. Ние имаме ролята на осигуряващи съвети и помощ на националните власти, така че съответните управляващи органи да са наясно със своите задължения по закона. Предвидели сме е, срещи на 11, 12 и 13 декември по тази тематика. Напомняме на страните членки за задължението им да установят дали съществуващите им системи са пригодни да, изпъл... да изпълняват сегашните им задължения, ново разписаните им задължения, ако не, да ги пригодят. Второ, Комисията ще продължи да осъществява мониторинг над конкретни случаи, е, за които сме осведомени, включително посредством нашите одити или от колеги от съответните служби, е, като всички жалби ще бъдат оценявани много внимателно. Ще продължим да извършваме одити те не са нищо ново. Одит е, в областта на конфликт на интереси се провежда отдавна, но сега вече ще използваме нова методология спрямо новата дефиниция и ще е, работим с националните е, власти, за да сме сигурни какво правят страните членки. И естествено ще ние сме готови да ви предоставяме информация за това какво се случва по темата, когато е необходимо. Благодаря. До тук мисля, че не стоят много добре нещата. Благодаря ви. Това е, може би, най-скъпото тълкуване на законодателен акт, което съм получавала някога през живота си. Виждате, че не сме много радостни, че се провежда този дебат. На лице е проблем. В какво се състои той? В някои държави членки има политици, които са притежатели на фирми или пък техни роднини са собственици на фирми. Имам един случай на роднина на такъв политик, собственик на дружество е този роднина и има пълен достъп към, европе... към европейско финансиране. Казахте, че ще се проведе среща между 11 и 13 декември. Напълно подкрепяме тази идея. Проблемът не е в това, че компетентните органи или държавите членки не са наясно с проблема. Наясно са с проблема с конфликта на интереси, който съществува от край време. Проблемът е, че има системи, които дават възможност за възникването на конфликти на интереси. Много такива случаи е имало до този момент. Ако не беше имало толкова много случаи, нямаше и да се излезе с това законодателно предложение. Имам предвид на случай на явен конфликт на интереси, на използване на системата с цел придобиване на европейско финансиране в рамките на тръжни процедури. Ако видим как са се провели тези тръжни процедури, то можем да кажем, че меко казано е имало манипулации. Не става дума за хора, които не са имали никаква представа от това, което правят. Напротив, Става дума за лица, които са извършили онова, което са извършили съвсем съзнателно. Затова са прияти и съответните разпоредби за конфликта на интереси. Прияти са, защото вече е имало много такива случаи. Затова нека не губим повече време. Ако се забавим и сега, то Европейският съюз просто ще бъде използван като една дойна крава. Разполагаме вече с съответния правен инструмент. И преди е имало съответното законодателство, но по него не сме постигали особен успех. Много се радвам, че между 11 и 13 декември ще се проведе среща, но всъщност вие можете незабавно да предприемете нещо, ако искате. Uh, uh, Нека да кажа съвсем ясно. Много сериозно приемаме всичко това и не искам никой да оставя с впечатление, че комисията не се обръща към този проблем не само енергично, но и много проактивно тези разпоредби трябва да бъдат изразени в национални системи за контрол. И е, националната е, разпоредби са така първата защитна линия. Ако е необходимо, ние можем да очакваме те да бъдат е, подсилени. Е, ще работим активно с страните членки, за да това да се случи. Твърде рано е да се прави това, но определено ще се занимаем а именно да проверим дали е, са приведени в пригодност националните системи за контрол. Ние сме готови е, да провеждаме одит в е, такъв смисъл. Имаме съответните обучени е, лица, които ще могат да направят тези проверки. После казахте, че има ред е, индивидуални случаи, които знаете. Тези случаи ще бъдат разгледани много сериозно. Съществува един случай, няма да говоря с заобикалки. Знам, че вашата комисия занимава. Става дума за виден политик от една страна членка и има съответна жалба. Разглежда се в момента активно жалбата в комисията. Ние първо трябва да съберем информация за всички контракти и договори, които са били спечелени от групата, в която лицето има економически интерес. На два тура се прави е, това, това събиране на данните, вече ги имаме и сега ги оценяваме, за да решим дали има достатъчно данни, че нещо неправомерно е било извършено при присъждането на съответните контракти. И ако е така, ще решим какви са необходимите действия. Тоест, всеки път, когато комисията получи подобна информация, посредством жалба или други канали, ние предприемаме съответните действия. Освен това, ние са нужни емпирични данни, за да сме сигурни, че е, всичко тези сигнали почиват на реални факти, а не на несъществуващи такива. И използваме всички ресурси, които имаме на разположение и можете да бъдете уверени, че приемаме тези си отговорности изключително сериозно. Не си вадиме произволни заключения, базираме се само на анализ на факти. Кога ще приключите с този анализ? Well, on, uh, on, on the complaint, uh... Пус въпросната жалба, сроковете са ясни. До средата на януари ще излезем с становище в следващите няколко седмици ще оформим нашето заключение и ще предприемем съответните действия. Преди малко говорихте за анализ, за проверка по случаите. И този процес съвпада с настоящия процес по разглеждане на жалбата. Така ли? Добре, господин Штас. Ik wil de commissie eh, heel uitdrukkelijk eh, bedanken voor deze presentatie. Искам да благодаря на комисията за презентацията. Много ясно бе очертана тяхната позиция и ясно се направи обобщение на предходния предходните разпоредби и настоящите. казвате, че по стария финансов регламент може да се случат конфликти на интереси, които да не са покрити от законодателството. И е трябвало страните членки да имат съответните законови разпоредби. Имате ли представа Какви инициативи, по-специално законодателни, се вземат от страните членки е, за предотвратяване на подобни ситуации на конфликт на интереси? А по новата система, доколкото разбирам, все още работите за предоставяне на изчерпателна информация на страните членки. Някои от мерките ще влязат в сила чак от 1 януари. Затова следващият ми въпрос е ще имате ли поглед за всяка отделна страна за това какви мерки се изпълняват? Ще ги оповестите ли в публичното пространство, така че гражданите, който се интересува, какво се случва в тяхната страна, да може да види. Какви мерки взима страната с цел да преодолее потенциални конфликти на е, интереси? Това е втория въпрос. Трети въпрос. По-конкретно. за казуса, за който говорихте и потенциалния конфликт на интереси с съответния политик. Той в края на краищата е пръв между равни в правителството си и е въпрос дали е имало злоупотреба с отпускане на европейски субсидии на определено дружество. Трябва да има ясна разлика между предходната и новата система. Ако някой е в е, заема пост в властта и съответно отговаря за изпълнение на разпоредбите, когато се направи оплакване, че съответното лице нарушава разпоредбите, би следвало да има автоматично раз, разследване дали има конфликт на интереси. Аз бих си представил, че и по а, старите разпоредби такова разследване би следвало да се задейства. А ако си министър-председател и получаваш субсидии в система на споделено управление, това потенциално е нарушение по всяка система, не, независимо дали е предишната или новата. Знаем, че е имало жалби от съответната страна членка. Може ли да коментирате? Тук има представители на няколко генерални е, дирекции. Вероятно, вие имате споделена отговорност за работа по жалбите. Как точно е, процедирате? Всички заедно ли са отговорни? Отделно? Отделни разследвания ли правите? Е, или си сравнявате е, това, до което сте стигнали? Има ли е, момент на координиране между различните генерални дирекции, за да можете да е, сравните заключенията, до които сте стигнали? Ако има независими разследвания в комисията, е, независими разследвания, кой е, е отговорен, кой е така най-висше е, поставеното лице, което е отговорно за координиране? Ако има няколко паралелни разследвания, къде е координацията? Секрет... Генералния секретар, дирекцията, комисия, комисарят ли отговоря за измами? Това е комисар Отингер. Кой отговаря? Eh, eh, eh, Благодаря ви много. Това са много уместни въпроси. Ще се опитам да им отговоря доколкото е възможно най-добре. Знаете, че ние провеждаме одити на вътрешните системи за контрол. Както обясних, това е съгласно стария финансов регламент. Тези системи за контрол, от тях се изисква да имат предвид ситуации на конфликт на интерес, така че тези одити обхващат този аспект, но не изцяло само него дали ние разполагаме с регистър, който да е публично достояние. Отговорът е, че не знае дали има. и Ще се запозная с този въпрос и ще ви информирам. Вторият ви въпрос дали ще се предприемат стъпки, това да не се допусне при новия финансов регламент. Да, ние гледаме на този въпрос много сериозно. Първо, ние работим с държавите членки. Искаме всички еднакво да тълкуват високите стандарти, които сега са заложени в финансовия регламент и че държавите членки ще усъвременяват своите вътрешни стандарти за контрол. След одита, вие казахте дали резултатите могат да станат публично достояние. Да, би могло да се направи обзор, като се има предвид колко важен е въпроса, но ще ви кажа допълнително оперативно как би могло да се случи това. Третият ви въпрос за това какво може да направи комисията в подобни ситуации, когато има светещи червени лампички. Както вече подчертах, в конкретния случай, който споменавате, ние, ние сме поискали държавите членки, които разполагат с информация, да ни предоставят всеки един договор, свързан с групата компании, в които съответното лице е, е имало економически интерес. Тоест, това се разглежда по един много ефикасен, практически начин и след това се решава какви да бъдат следващите стъпки но не бива да изпреварваме резултатите, тъй като анализът продължава, става дума за множество договори, ние много внимателно ги проучваме, за да видим какви да бъдат следващите стъпки. Така че, когато има явни сигнали, комисията ги разглежда много сериозно. Комисията като институция има отговорности, така че ние не избягваме от тази отговорност. Последният ви въпрос отнасяше до координацията. Дали всички действат самостоятелно? Отговорът е не. Ние координираме работата много внимателно. Службите, които са представени днес тук, работят в тясно сътрудничество. а също работя с съответните генерални директори. Имаме срещи за координация, за да може този въпрос да се обхване по един систематичен, структуриран начин. Генерална дирекция бюджети отговаря за това, финансовият регламент правилно да бъде прилаган, но също толкова важно е, е мерките, които се предприемат по отделни случаи, когато се вземат решения от делегираните или авторизиращите служители и които са в правомощите на съответните генерални директори. Затова координацията е толкова важна и ние гледаме много сериозно на нея. Относно политическата отговорност, нашите шефове също носят своя дял от отговорността. Господин Йотингер, който е моят шеф, отговаря за общото прилагане на финансовия регламент, тълкуването му, въпроса свързани с борба с измамите, а има оперативни служби на комисията, които отговарят за функционирането на системата в техните области, за възлагането на поръчки, за отпускането на безвъзмезни средства в областите, за които те отговарят. Затова ние се сътрудничим, за да има цялостна ясна картина. Благодаря ви. Председателката. Нека сега още веднъж ви опиша цялата предистория. През 2014 по време на посещение в Чешката република установихме за първи път, че е имало министър на финансите, който самият е бил крупен бенефициент. За мен като германка това бе нещо, което не можех да си представя, тъй като в Германия има специален закон, който забранява нещо такова. Затова и не можех да допусна, че държава членка може да го допуска. По време на това посещение разговаряхме с представителите на аудиторския орган. След отпътуването ни бяха подменени членовете на аудиторския орган, при това не веднъж. Узнахме, че е имало посегателства намеса от страна на политици, бенефициенти по европейските фондове в работата на аудиторския орган. В тази държава членка пресата е много активна. Започна журналистическо разследване по случай, в който бяха замесени европейски средства. Става дума за СПА център, който придоби печална известност в последствие реалният бенефициент е бил един предприемач, който е заобиколил европейските правила. От средствата са се възползвали децата му. Междувременно, съвсем наскоро, едно от децата замина за полуостров Крим, за да не бъдат изобщо разкрити деянията. Виждате колко трудна бе работата ни. Успяхме да убедим чешкия парламент, че трябва да приеме законодателен акт, който да постанови несъвместимост между функцията като политик и извършването на стопанска дейност. Бе прият такъв закон. Оттам нататък бяха принудени компетентните органи в Чехия да го прилагат. Всеки път, когато трябваше да го прилагат, трябваше да бъдат извършвани драматични действия, като например снемане на имунитет и други подобни. От там нататък бе проведено и разследване от страна на Олаф. Стана ясно, че има криминални елементи в този случай. При всички положения е имало явен умисъл за извършване на престъпление. При това в такъв мащаб, че наистина съм изненадана. Какво предприе комисията? Нищо не предприе не предприе нищо ГД селско стопанство, ГД регионално развитие също си затваря очите. Това стана ясно и вчера от разговора ни с госпожа комисаря. Какво е положението към момента? Същият този бенефициент, който много отдавна е трябвало да бъде включен в черния списък, продължава да получава европейски средства, при това във все по-голям размер. Много ми е симпатичен този господин, много е чаровен, нямам нищо против него лично. но не бива да продължаваме да подкопаваме работата на Европейския съюз и на чешките журналисти, които работят по този случай. Разговаряхме с аудиторския орган разполагаме със съответната си кореспонденция с него. Има доказателства за това, че този политик продължава да извършва стопанска дейност. Какво още трябва да се случи, за да осъзнаем, че трябва да поставим ясни условия? В случая условията са били нарушавани в продължение на години имам усещането, че се правим на глупаци. Все едно не можем да съберем две и две. Има и още един случай с нечи зет. Ще ви цитирам и него. И подобни случаи се наблюдават в продължение на години и нищо не се прави, въпреки че е ясно за какво става дума. Нямам намерение да ви предлагам да се променя нещо в държавите членки, но в случая става дума за случаи, по които е ясно, че има нарушения. Факта, че в тази държава членка се стигна толкова далеч в положителния смисъл на думата се дължи на независимата съдебна власт там, а в други държави членки няма независима съдебна власт. В най-лошия случай ще спре финансирането по даден европейски проект там и ще се бръкне в джоба на дънакоплаците. Не е възможно да се допускат подобни нередности. Не е възможно вече отдавна да не сте осъзнали за какво става дума. Комисията си затваря очите. Опитвате се да създадете у нас впечатлението, че нямате никаква представа за това какво се случва. И трябва да ви кажа, че аз не ви вярвам. Просто се установява една система в рамките на която така или иначе вече заможните получават европейски средства. Няма да допусна една такава система да се утвърди. Споделям голяма степен споделеното от вас безпокойство, че това е въпрос, който трябва много сериозно да бъде разгледан. Комисията, както се вижда от действията ни в миналото, гледа на тези неща изключително сериозно. Ние проучваме а, тези а, обвинения съвместно, разследвайки различните договори и ние не бягаме от своята от отговорност. Всички тези твърдения са свързани с разпоредби от старите правила. които са свързани с ситуации на конфликт на интерес. Но въпросът за възприятието е нещо важно за основния критерий – е дали юридически разполагаме с някакви доказателства, които са достатъчно силни, за да се предприемат действия. Защото това е въпрос на върховенство на закона. Ние следваме много високи стандарти, когато извършваме оценките. Това, което правим съвместно, чрез тези оценки, не е нещо, което да става чак толкова често. Не често събираме информация за всички договори, които са сключени от даден стопански субект, както е в случая. Докладът, за който споменахте, се отнася до въпроси, които са свързани с националните системи за контрол – Одитните системи са разочароващи, но те трябва да бъдат разгледани от правна гледна точка. И това ще бъде направено в контекста на анализа, който осъществяваме в момента. Вие споменахте за очевидни трудности. Аз не искам да навлизам много подробно по конкретния случай, но често става дума за правителствени членове или пък други отговорни лица на местно или регионално равнище, които пряко или косвено могат да се облагодетелстват от финансовия регламент, се изисква да се предприемат действия за компенсиране на нанесените щети. Затова не трябва да объркваме ситуации, при които е възможно да има конфликт на интереси, които да водят до правни трудности, до ситуация, при които има необходимите защитни механизми, например като съставяне на така наречения blind trust или попечителски фонд който да не е известен на съответния политик, той да не знае какви средства са поступили в този попечителски фонд. В такива случаи няма да има конфликт на интереси. В зависимост от националната правна система, политиците могат да си направят отвод и да не участват изобщо във вземането на решения. Ние много внимателно трябва да разглеждаме тези ситуации и да видим дали а, защитните мерки са на висотата на това, което се очаква. Има нов член в финансовия регламент, а, който предлага по-конкретна формулировка и това ще улесни нашата работа. Колегата Макове има думата. Благодаря. Добре е, че се говори за бъдещето. Миналото си е отишло, парите също. Тръгвайки от примера, който приведе госпожа Гресле с чешкия министър, който е получил средства Бих казала, че това не е уникална ситуация. Такава ситуация се наблюдава и в Унгария, в Румъния. Това са неща, които се случват от години и продължават да се случват. Също трябва да се имат предвид и онези, които не вземат парите чрез собствени фирми, а чрез подставени лица. Ако в регламента казвате, не сте, не, нямате право да вземате пари, ако сте политик, хората, които искат да присвоят средства, които искат да крадат от европейските фондове, ще намерят начини да го направят или пък е, искането, ако сте политик, да се въздържате от е, еди какво си. Мисля, че това може да подейства в една-две държави от Европейския съюз, но не. Ще искате да се въздържам, ако аз съм решена да крада? Не, няма да го направя, защото имам е, власт в ръцете си. Знаете, че онези, които са на власт, имат мнозинство в парламента. What I would say is that... Това, което би казал, че правният стандарт е защитните мерки да са ефективни, а това зависи от спецификите на съответния случай и от националното законодателство. Ние говорим за регламент, който, е пряко приложим в държавите членки. Те имат задължението да постигат резултати. Освен това, какво е, е ефикасно в дадена страна, е по даден случай в определена среда, може и да не е толкова ефикасно в други, а, при други обстоятелства. Така че ние трябва да оценяваме всички тези случаи според стандартите, които са предвидени. Да, има много трудности в доста държави членки, свързани с политици и пари. И аз, разбира се, не мога да ги коментирам. Единственото, което мога да кажа е, че новите правила след че правилата в финансовия регламент са много ясни и има строги изисквания, които трябва да се прилагат от държавите членки. Също комисията има своята отговорност, що се отнася до европейски средства, да се прилагат тези предвидени норми. Именно това ще направим. Нека още веднъж ви обърна внимание, че вече бяхме стигнали до етапа, за който говорихме, тъй наречения доверителен фонд Blind Trust. През 2015-2016 другата страна ни увери, че въпросът вече е решен, но продължавахме да получаваме сигнали за случаи, че има политици, които съвместяват тази си дейност и с стопанска дейност. Ние сме твърдо решени да работим за решаването на проблема. Дискусията в никакъв случай все още не е приключила. Реш... Решени сме да я продължим, защото става дума за естеството на определени политически системи, отделни лица, са се налагали за промени в законодателството, тъй като са можели да извлекат ползи от тези промени. Имало е структури, които са имали ясна връзка с въпросните фирми и те са били ръководени от управителите на фирмите. Комисията не се поддаваше в миналото. Надявам се, че няма да се поддава и в бъдеще. Цялото това нещо ни оставя с доста горчив привкус, затова и ще продължим да следим нещата отблизо. Нека отложим разискванията сега за месец януари. При всички положения ще се видим отново. Не ви го казвам сега като заплаха, но бихте могли да го възприемете като заплаха. С интерес ще очакваме резултата от анализа ви. Благодаря ви още веднъж, че бяхте днес тук. Днес имахте късмет, тъй като по-висши ръководни служители поеха нещата в свои ръце, хора с по-високи заплати. Благодаря ви за участието днес сутринта. Ще се видим отново в 2.30, когато ще разговаряме с генералния директор, секретар, извинете, на комисията, господин Зелмайер.